Okay, everybody, could you... Добър ден на всички. Ако може да заемете местата си. Okay. Okay, I'm, I'm happy to... За мен е истинско удоволствие да сложа началото на това заседание. Нека най-напред да приемем дневния ред. Има ли някакви възражения? Не виждам такива. В такъв случай преминаваме към съобщенията на председателя. С удоволствие ви казвам, че нямам никакви, така че направо преминаваме към точка от дневния ред трета, която е размяната на мнения с генералния секретар на ОИСР. Анхел Гория. Сега за първи път по време на този законодателен мандат ОИСР взима участие по време на заседание на ЕКОН ние бихме искали да работим в по-близко сътрудничество с ОСР, защото си имаме а, наши собствени изисквания дневен ред и трябва да сме максимално прагматични. Генералният секретар беше помолен да направи изказване от около 15 минути и след това, както обикновено, ще преминем към сесия с въпроси и отговори. Вече в зависимост от това колко души искат да се изкажат, ще слушаме по един въпрос, отговор или ще ги групираме. Господин генерален секретар, имате думата. Благодаря ви много, госпожо председател. Нека най-напред да кажа, че за нас е истинско удоволствие да сме тук. Поддържаме много близки взаимоотношения с господин Пьотеринг, с господин Бузек и сега с господин Шулц, с когото ще се видим утре. Разбира се, и с, с вас, с, с се срещнахме, когато заседавахме с всички председатели на отделните комисии. Много добро заседание проведохме тогава. И всъщност ние действаме за едни и същи политики, срещу едни и същи опасения, не винаги с а, голям а, успех, що се отнася, да речем, до екофин и така нататък. Нека да кажа, че с мен е господин Гуч, който отговаря за връзките с обществеността и госпожа Габриел, Габриела Рамос, която ръководи екипа в ОСР, господин Себастиан Барнс, който е експерт по економическите въпроси в Европа и в еврозоната госпожа Сорно, която разбира се е вашия посланник в ОСР, но искам да посоча, че тя също е тук сред нас. За мен е истинска чест да се обърна към Комисията по економически и финансови въпроси в Европейския парламент. Обръщам се към вашата комисия за първи път, но бихме искали това да е изходната точка за един по-интензивен диалог в бъдеще, за да можем да провеждаме по-интензивни разговори и диалог. Нека да кажа, че за нас работата в парламента е от жизнено важно значение. Искам да отбележа, че 21 от членките, от държавите членки на Европейския съюз, общо 27 са членки и на ОИСР. 21 държави е, са членки на ОСР от общо 34 от целия свят. Така че взаимоотношенията и работата с Европейския парламент е от изключително значение. Вие сте изключително важна институция, именно заради членството в ОСР, но не само заради това, но също така и за заради капацитета, с който разполага Европейския парламент по отношение на законотворчеството, създаването на норми и законодателния капацитет по проблемите, по които работим. През последните 4 години работим по оценката на най-голямата економическа криза, на която сме свидетели през нашия живот. Опитвахме се да намерим решения на всички економически, социални и финансови предизвикателства и в същото време да върнем доверието да върнем доверието в институционалната надежност. Всичко едновременно. Разбира се, не сме постигнали все още всичко. Трябва да работим и с краткосрочните предизвикателства. Прогнозите от миналата седмица показаха, че действията на Европа може би са довели до решение за Гърция. Това му ме успокои до някъде. Международните пазари, след това Централната банка осигури необходимата ликвидност за съответните държави в рамките на трилиони евро. Говорим за преструктуриране и консолидация в Гърция, Италия, Испания, Ирландия и отново виждаме някои съживяване на, на економиката. Сега тук до някъде това е парадоксално, защото очаквахме подобно развитие а, преди около 3 години, но междувременно нещата се влушиха и станаха по-трудни. Все още ситуацията не се е доизяснила, все още извличаме полуки и проблеми от кризата, все още пазарите са несигурни, а също така трябва да разглеждаме дългосрочната перспектива за Европа, която в момента не изглежда толкова оптимистична. Ние трябва да излезем от сърцето на кризата, за да стигнем до достигането на една стабилна ситуация по отношение на кредитния цикъл. Трябва да подсилим конкурентоспособността, равнопоставеността, равновесието в създаването на заетост и работни места. Това е в основата на всички програми на правителствата в Европейския съюз. Трябва да има необходимото доверие, за да може да се реши дълговата криза, кризата с държавния дълг. Говорихме с економическите и финансовите министри. Ние се нуждаем от по-силен, по-силна защита, така наречения фаро срещу всички затресения на пазара. Тук мога да кажа, че трябва да разтърсим пазарите по положителен начин, с необходимата огнева мощ и по този начин да намалим промените и възможностите, които могат да се използват. Колкото по-силна е защитата срещу огневата мощ, толкова по-голяма е възможността да се използва тази защитна стена. всъщност и необходимостта да се използва става все по-малка и по-малка. Колкото по-нестабилни са основите, толкова по-нестабилни ще са пазарите и няма да се достигне до необходимото ниво на стабилност. Що се отнася до еврокризата и до създаването на работни места, ние не можем да затваряме очите си пред други глобални предизвикателства. През миналите години виждаме бързо развиващите се економики, как те се развиват и се премества економическата тежест на гравитацията към юга и към изтока. Сега виждаме, че 50% от БВП се генерира именно там, за разлика от преди няколко години, когато се, генерираше, се генерираха 36%. Виждаме в Европа напоследък економическата динамика, която показва динамично развитие. Виждаме, че има тенденция за растеж в краткосрочен и дългосредносрочен план. За Европа този процент е процент и половина годишно. Това, което става сега е следното. Растежът от около 2% за Съединените щати и бързо развиващите се економики се превръща в 8% годишен растеж. Индия и Китай. И тук говорим за преместване на богатството в реалността. Виждаме проценти половина за Европа, 2% за Съединените щати, 8-9% за Индия и Китай. Ето така се премества богатството виждаме как тези страни се развиват 4, по, 4 пъти по-бързо, отколкото страните в ОСР. Е, виждаме, че Европа е подложена на много силна конкуренция от страна на Съединените щати, на Канада, на азиатските страни. Оттам идват по-образовани иммигранти, например в Шанхай и други китайски провинции. Имаме почти същите нива, както в Европа, което е много впечатляващо. Тоест, а там имаме едно излизане над средното ниво, но това включва и Европейския съюз. Единствено скандинавските страни в тази област могат истински да се конкурират с тези страни. Тук говорим за участие на трудовия пазар. Виждаме как инвестициите намаляват в много европейски страни. Иновациите не се развиват както е необходимо, не могат да се сравняват с Китай, Съединените щати и Корея като споменавам тези страни, които се развиват наистина бързо. Всичко това иска от Европа тя да се събуди. Имаме необходимостта да се създават работни места, да се създава растеж. И това е а, един момент а, сходен с а, Спутник. Спомняте си, когато а, Спутник беше пуснат в космоса, Кенеди каза, вече имаме първия човек в космоса, и а, да видим какво ще стане в следващите 10 години. Тоест, това е истинското предизвикателство пред Европа и ние трябва да го приемем много сериозно. Високата производителност е изключително важна, за да може Европа да се състезава на международната сцена, както и социалните предизвикателства. Виждаме нарастващите социални проблеми, малкото нарастване на реалните доходи, разрастването на неравнопоставеността. Имаме стотици хиляди души, които са незаети в момента, като в някои страни, безработицата на младежите е между 20 и 50% в зависимост от страните. Дори в момента е много по-трудно да се създава растеж и работни места, когато имаме толкова ограничен обхват за създаване на растеж като цяло. Европа се нуждае е от дневен ред за конкурентно способност, за да може да отговори на световните предизвикателства. Това означава, че трябва да се фокусираме върху структурните реформи, върху нарастване на производителността, върху повишаване на участието и е, разработване на, социал... на сектора на услугите, поставяне на доделение върху здравеопазването, времето, по-гъвкави трудови пазари, по-конкурентни умения, както и включване на иновациите и предприемачеството. Най-големия проблем с а, структурните промени, госпожо председател, е, че те наистина трябва а, да се взимат заедно като един общ пакет. Когато работим по тях, независимо, по-отделно, индивидуално, резултатите са много по-скромни докато взети заедно те имат един огромен потенциал, който е да доведе до създаването на растеж и работни места. Трябва ни е много стабилен финансов сектор, който да допринесе до растежа за растежа. Имаме амбициозни структурни реформи предвид, но те няма да доведат автоматично до създаването на растеж. Трябва да намалим стрикността на правилата, които създават липса на баланс първоначално. Трябва да сме по-подготвени да се справяме с бъдещите кризи и шокове. Миналата година направихме една оценка на конкурентоспособността в Европа. И именно тук ОИСР може да помогне, като привнесе своя опит не само в държавите членки на Европейския съюз, но и за света като цяло. Тук можем да работим за съвместимост, да сравнимост на резултатите. Работим заедно с Испания и Италия, за да повишим тяхната конкурентоспособност. Но сме включили и всички държави членки на Европейския съюз и Европейската комисия, за да можем да осъществим тези амбициозни реформи реформи в редица сектори. Нека да привлека вашето внимание към един от случаите, който посочва възможностите и двигателите за създаване на растеж. Единния пазар. Единния пазар е един от най-сериозните активи на Европа но потенциалът на тези 500 милиона потребители не се използва както трябва. Например, в сектора на услугите европейския пазар остава фрагментиран. Имаме елементи, които са ключови, на първо място, съществуващите изисквания за единния пазар трябва да се прилагат по-ефективно. На второ място, на Европа и трябва много по-кохерентна и цялостна рамка за трансгранична ефективност. И на трето място се нуждаем от повече сътрудничество от е, обществените поръчки в трансграничен мащаб до създаването на обща инфраструктура и подсилването на трудовата мобилност. Само 3% от хората в работоспособна възраст живеят в друга страна, различна от тяхната родна страна. Докато миграцията на трудова сила представлява 5% от работната сила. Тоест, това е пълен парадокс за това, че външната миграция е много по-голяма от вътрешната миграция. И тук трябва да поощряваме хората да търсят тази работа, която подхожда повече на техните умения и в други страни. Компаниите търсят талант и не могат да го намерят. Понякога дори го внасят отвън за да могат да посрещнат своите нужди. Тоест, тук имаме определено липса на баланс, върху която трябва да се работи. Що се отнася до економиката, можем да кажем, че в някои случаи имаме недостиг на работна сила, в други случаи безработицата е огромна. Трябва да предоставят, се предоставят по-добри професионални умения, трябва да има преносяемост на социалните придобивки и пенсиите. И в същото време Европейския съюз трябва да се фокусира върху спирането на изтичането на мозъци от Европа и в същото време да привлича високо квалифицирани работници, които да бъдат конкурентни в световен мащаб. Доста тук говорим за статута на Европейския съюз, за това той да може да внася талантливи работници отвън, защото в момента а, губим голяма част от таланта, който отглеждаме тук, народна почва. и това вреди на производителността и така нататък. И така, за да въобще, госпожо председател, би било изключително важно за законотворческите институции в Европейския съюз да наляят основите за бъдещия растеж създаването на работни места въз основа на четири елемента. Използването на всички необходими ресурси, зелен растеж, които са от изключително значение за създаване на конкурентна обстановка в, Европейския съюз. Премахването на бариерите пред растежа, пред економическия растеж в повечето страни, това е свързано с еврото и освобождаването на възможностите за инвестиции в сектора на услугите. На трето място, по-доброто използване на работната сила, премахването на неравнопоставеността, създаването на по-добри умения и квалификации. Трябва да се постави огромно ударение. Всички вие знаете това, но нека да ви припомня. Трябва да се постави голямо ударение върху начините на застаряване на населението и всички резултати, до които това води, както економически, така и социални, като трябва да се отчитат и бюджетните измерения. Това се отразява върху всички държави в Европейския съюз, без никакви изключения. И така, госпожи и господа, продоляването на економическата криза, разбира се, включва всички институционални възможности на Европейския съюз, прилагането на структурни реформи, подсилването на растежа и всичко това представлява огромно предизвикателство. Но всичко това ще доведе и до огромни възможности. Чърчил е казал, че песимистите виждат трудности във всички възможности, а оптимистите виждат възможности във всички трудности. Така че в този дух пожелавам успех на комисията ЕКОН във важната ви работа и искам да подчертая още веднъж готовността на ОИСР да подсили своето сътрудничество с Европа с цел постигането на по-добро економическо и социално представяне. И най-вече с тази комисия, защото всички тези задачи са във вашия ресор, във вашата мисия. Моля ви, обръщайте се към нас, използвайте ни. Ние работим, за да служим на своите членове и, както вече казах, повечето от нашите членове всъщност са и ваши. Най-важното е да се проектират и прилагат по-добри политики, за да имаме по-добър живот. Благодаря ви, госпожо председател. Кафето винаги пристига в много неподходящ момент. Благодаря ви за изложението. Благодаря, че ни напомнихте на последното заседание, когато се борихме за защитната, банковия капитал. По-късно тази седмица ще имам същото удоволствие успяхме да се придвижи малко напред. Няколко души са се записали за изказване. Ако искате да се изкажете, дайте ми знак. И така, най-напред ЕНП. Благодаря. Благодаря ви за посещението в Европейския парламент. Благодаря ви за изчерпателното изложение. Според мен има разлика между економическите прогнози на Европейския съюз и на ОИСР и също така на Международния валутен фонд. През последно време сме свидетели на подобни разминавания и те като че ли се засилват. Защо, на какво смятате, че се дължи това? По този начин се, подкопява, се подкопава доверието на хората в прогнозите. Искам да кажа, че понякога това е свързано с момента, в който излизаме с тези прогнози, но също така и с момента, в който се прави моделирането. Най-сериозното ми притеснение не е свързано с това, че има различия, а по-скоро след в условията на криза продължаваме да смятаме, че работим по отделно Европейския съюз, ОИСР, Международни валутен фонд, Световната банка, МОД, СЕТО и така нататък не си взаимодействаха достатъчно. Всеки си седеше в своето ъгълче и работеше в съответствие с собствения си мандат. И никой не, ви, не видя, че влакът идва. Има нещо, на което много настоявахме. Срещаме се с Ангела Меркел един път годишно и сега чрез Г20 работим по въпроса на сближаването. Това не, не е задължително между нас да има пълно съгласие. Според мен това е и хубаво то е и интересно и полезно, защото в известен смисъл по, по този начин хората си задават въпроса защо има различия. Някои са дългосрочни модели, в някои случаи има дългосрочни модели, в други случаи краткосрочни, други са прогнози, имаме а, симулации, други са обяснения на вече или са събития. Аз лично не смятам, че между нас различията са толкова сериозни. Ще кажа обаче нещо и с това ще приключа. През последните няколко месеца влушаването на прогнозите е, се засили в понеделник. Прогнозираните равнища бяха ниски, но в петък прогнозираните ниски равнища бяха още по-ниски когато човек отвори последните прогнози на МВФ или на Европейски съюз, последният, послед, последната прогноза като че ли е най-лоша от всички. Сега като че ли настъпва обратното, по-конкретно по отношение на Съединените щати, може би ще има известно подобрение. Само, че основата не е достатъчно ясна днес. Очакваме наченките, без да сме убедени, че става дума за утвърдена и обща ситуация. Аз си оставам предпазлив и това е по-добре според мен, отколкото да твърдим неоснователно, че сме преодоляли кризата. Не сме преодоляли кризата, като имам преди, че 20% от младите са безработни, в други, някои страни това е 40%. Ако някой е прекомерно оптимистичен, ако друг смята, че, на, че има обнадеждаващи наченки, е, моят отговор е нека да бъдем малко по-предпазливи. Лиам има думата. Благодаря. Искам да извиня Елиза Ферер, която щеше да зададе този въпрос. Вие говорихте за момента спътник за кризата. Вие говорихте за 1,6% таван. Когато погледнем елементите на растежа, инвестициите са останали безчувствени към ликвения процент. Инвестициите в човешкия капитал е много слаба и в обществения сектор. имаме сериозни економии. Структурните реформи могат да отслабят покупателната способност на домакинствата и всъщност няма особени надежди за отласкване от дъното. И затова въпросът е дали е прагматично да продължаваме да се отказваме от бюджетната политика в Европа. Вие ще, бих, бихте казали, че няма възможности за маневриране. Ние, социал-демократите, сме прагматични. Смятаме, че усилията за економи трябва да бъдат насочени към функционалните бюджети. Смятате ли, че е подходящо да се предприемат контрациклични мерки в областта на инвестициите, в областта на обществените инвестиции и какво смятате за това, което смятат противниците, е, че трябва да се намалят обществените разходи и държавите членки да направят необходимите е, разходи, за да подготвят бъдещето. Вие казахте, че инвестициите са станали безчувствени към а, а, лихвените проценти. Аз не смятам, че това е така. Проблемът е, че въпросите, с които са свързани инвестиционните решения, са по-сериозни от лихвените проценти. И а, това е високото ниво на несигурност. Недоверието равнището, равнищо на доверие е много ниско. Тук говорим за криза на доверието в институциите, парламенти, парламентите. Всичко това, което сме изградили през последните години. Е затова кризата е толкова сериозна, затова е толкова тревожна. И за това е толкова потенциално вредна, а и вече нанесе сериозни щети ние не решихме въпроса с доверието. В това се състои проблемът. Нека сега да се насоча към въпроса ви. А именно, е, имайки предвид всичко това, имайки предвид, че, че економиите и още економии на първа страница на вестниците, не, аз не съм съгласен, че можем е, да пренебрегнем инвестициите и те да бъдат отделени от общия бюджет. Аз мисля, че бюджета трябва да бъде включено всичко. Източниците на финансиране в крайна сметка са едни и същи. Знаем, че инвестициите са добра основа за бъдещ растеж, но те трябва да се инвестират, затова трябва да се обърнеш към пазарите. И тогава, когато става дума за средносрочни и дългосрочни финанси. Това трябва да стане чрез пазарите, но, но да затваряме очите си за реалността, че правителствата харчат повече, отколкото казваме, че харчат, ще стигнем до, експлоз... до взривоопасна, взривоопасна ситуация, която ще сме създали сами. Нещата могат да се отделят. Напълно, е, напълно легитимно е да се разделят нещата, тъй като има различни видове разходи, които трябва да се финансират. Понякога, разбира се, става дума и за гранични случаи. Е, някои разходи в, е, за образование могат да се класифицират като текущи разходи, но е, научно-развойните дейности, например, са инвестиции. Но инвестициите не могат да не се включат в бюджета. Или пък искате да кажете, че инвестициите са само хардвер, само материалната база. Само това ли излиза извън бюджета? Там не влизам ли здравеопазването? защото става дума за сериозни инвестиции. Това е инвестиции в най-важното, в хората. Кое е по-важно от хората? Вие казвате това да бъде оставено на страна, да не се брои за дефицит. Инвестициите в здравеопазването и в образованието всъщност са най-големите черни дубки, във всяка страна. Ако решим да харчим само за пътища, инсталации за пречистване на води, аз мисля, че трябва да се включи всичко и доброто управление. Не се опитвайте да скриете нищо от накопате, Трябва да има пълна прозрачност. Приоритетите трябва да са ясни, трябва да има прозрачност. Това... Можем да сами да си формулираме деф... Дефи... дефиниции, за да сме спокойни. И други са го правили, но искам да ви уверя, че се е случвало в последствие да установят, че а, преживяват а, кошмар. Аз не мисля, че това е, истинският проблем, а именно отделянето. можем да отделим нещата, но това ще си остане мираж. всички като че ли започват да се събуждат и затова ще задаме въпросите по двойки господин Клинц. Да, благодаря ви. Много се радваме, че сте тук в нашата комисия и се надяваме, че това ще бъде първата от поредица от съвместни заседания. А сега, вие по ползвахте ключовата дума, която аз чак да ползвам, а именно, че имаме фундаментална криза на доверието. Струва ми се, че начинът по който се стремим да овладеем кризата не намалява кризата на доверието, а влушава, защото неведнъж а, правим предложения, вземаме неведнъж а, решения и, и те много скоро се оказват а, погрешни. Казвате, че имаме нужда от една голяма противопожарна стена, един фаервол, който да гарантира, че нещата ще се приемат сериозно и тогава ще взимаме успешни решения. Ако пуснем сега 30 милиарда на пазарите, вече пуснахме известно количество, пазарите ще кажат дайте, искаме още пари, дайте 1 милиард а, и каква пожарна стена тогава. Единственият начин да си върнем доверието е да се захванем сериозно с задачите пред нас. Иначе казано, трябва да се овладеят бюджетите, да се извършат реформи, да се предприемат мерки насърчаващи растежа. Мисля, че това са нещата, които трябва да се вършат. Когато се замисля как министър-председателят Рохой каза, че няма да изпълни поставените му задачи, веднага пада доверието. Социалистите казват да стимулираме доверието. Аз обаче казвам, нека ползваме всички възможности за изграждане на доверие, но без да харчим още пари можем да довършим изграждането на вътрешния пазар в областта на услугите, без да харчим пари. Това същевременно стимулира растежа. Но ние не го правим. Тоест, за съжаление, оставаме нещата на самотек. И последно, вие говорихте за предизвикателствата, за заплахите от към а, страни като Китай, Съединените щати, Канада. Съгласен съм. Но а, преди време и до, доста продължително време се занимавах с а, а, бизнес. Тогава Япония се смяташе за голяма а, конкурентна заплаха. Всички казаха, че ако не ги преборим на конкурентния а, фронт, сме загазили. Но аз не се боя от успехите на Япония. Няма да се боя от тези на Китай. Просто трябва да правим каквото трябва и ще успеем. Благодаря ви. Сега по три минути за последните въпроси. Филип. Господин Гирия, добре дошъл. И аз ще се изкажа на английски. Много се радвам, че сте тук, защото ОСР... Ето ме. ОСР през миналите няколко месеца ни предлага неудобни истини а особено вашия доклад за повишаване на неравенствата, доклада за това, че ние загърбваме предизвикателствата свързани с климата. Това беше доклад излязъл миналата седмица. Вие настоявате също за регулиране на банковото дело и също така да се ограничи нарастването на коефициента на а, съотношението собствен и дългов а, капитал. Говорихте за случая с, с изстрелването на спътник и правите паралел с Европа. Тоест, искате да кажете, че Европа не прави достатъчно по отношение на а, борбата с финансовите а, затруднения, както и с разрухата а, причинявана от а, климатичните и екологични промени. Така ли да ви разбирам? Да. А, правилно сте ме разбрали. Аз а, не искам да кажа, че не сте направили много, но не правите много. А въпросът е, че неравенствата се увеличават. Те а, се увеличаваха и преди кризата. Знаете, има е, един химн, е, е, за който се казва, че Съединението прави силата. Но а, сега а, не можем да сме силни, защото сме а, разединени и неравни. А в най-добрите страни от Европа неравенството, това означава, че а, доходите на, на в най-низките 10% се нанася а, 7 пъти върху дохода на най-високо високите доходи, най-горните 10%. Това означава, че за, за държавите като цяло средното е 9-10. Добре, там влизат Съединените щати, Турция примерно 14, моята страна Мексико 25, Обединеното кралство. А, въпросът е, че тенденцията се засилва. Неравенствата се оголемяват и а, опасността да се обеднее нараства, защото няма достъп а, до а, минималните нива а, необходими ресурси за околната среда. Ние издадохме пред няколко дни всъщност едно е, проучване, наречено Последиците от бездействието. И изводът е прост. Всеки известен курс на действие по сегашните мерки и сегашните разбирания ще се окаже по-ефтин за човечеството, отколкото да стоим с кръстени ръце. Какво става в областта на изменението на климата? Ние сме тръгнали през глава срещу природата, защото ще прехвърлим а, изискването а, от а, 460 прахови частичи на милион, което ще преобърне и очакванията ни за повишаване на средните температури, което означава, че колкото повече а, отлагаме по-скъпо ще бъде да върнем нещата на подходящо ниво и по-трудно и по-дълго ще е това. Така че да следим маркерите след определен момент ще е, е безмислено. Европа се справя много добре. Добре, тя постави мерило чрез Европейска схема за търговане на емисии, но сега трябва отново да поведе нещата. Проблемът е, че неравенството се разглежда като остатъчна политика. Остатъчна политика. Остатъчна политика означава Дайте да решим сега растежа и безработицата, а после ще се оправим с неравенството. Неравенството обаче е самостоятелно заслужаващ решение е проблеми. Той трябва да се реши сега. Искам конкретно да ви насоча към следното. Вие говорихте за различните регулативни органи в държавите по-отделно и как да се координират. А, все още не е решен, решен въпроса за капитализацията на банките в Европа. Това трябва да стане през юни, ще бъде трудно. За горния таван върху с, коефициента между собствени привлечени средства. Аз ви казвам, използвайте като това строга мярка, като строг показател. Трудно е а, да се вързват всичко към един показател и всички да мислят, че с негото решение се решават всички въпроси. Искам да кажа не, че не правите достатъчно. Аз искам да кажа нещо друго. Може още, защото това е една конструкция, която заслужава възхищение. Трябва да призная, аз съм голям еврофил. Разглеждах предстоящите е, емисии на евробондове им се възхищаваш е, още е, през 68 година. Това е преди повече от 40 години, когато за евро не се и мислеше, но в Мексико се очакваше емисията на еврооблигации и това а, а, беше голямо събитие. Аз бях 18 годишен тогава. После живея а, а, вече и работя в Париж. по-трудно е да се използва човек с надежда при подобни новини. Но, както и да е, нека сега да се спра на въпроса за кризата с доверието и е, за противопожарната стена. Не става въпрос за това колко е висока. Въпросът е, че няма. Няма я. Миналата година трябваше да я има, а днес я нямаше. Може би ще я изградим до края на седмицата. Много хубаво, но днес, днес тя не съществува. Що се отнася до височината я? Ако е 500 милиарда, ма не са 500 милиарда днес. Някой каза, че това ще бъде, но ние вече сме ангажирали суми за 3-4 държави, но парите ги няма, само половината са на лице. За новия инструмент, може би този нов инструмент, заедно с останалото от стария инструмент, обединено, заедно с средства от МВФ, не, че хората ще кажат дайте 1 трилион, а утре 5 трилиона. Не, изобщо не е така. Става въпрос за матуритетите. За падежите става въпрос. Кога стават тези падежи? След 6 месеца, след 12 месеца. Отивате на пазара и казвате, аз ще помогна на моите деца. И ако вие а, ми се бъркате, аз ще ви докарам до просешка тояга. Защото когато търгувате на пазара, не може да излизате с спекулативни нагласи и да кажете сега ще се захвана с тези облигации, защото след време доходността им ще падне. Не, не бива така. Какво става? Ние не ползваме ЕЦБ за да се финансират нещата, но не, а, но, но не се ползват а, облигациите. Има там разногласия, знаете. Е, ще кажа само това. Господин Рахой, вие се притеснявате е, от казаното от него. Аз бях с господин Рахой деня, с който той се върна от Брюксел. И ще ви кажа, той даде пресконференция и каза, аз съм за коре... програмите за корекции. Аз искам да кажа, че съм насладил е, 2,5% повече към, а, в, а, като дял от БВП няма да го вързвам с някакъв крайен срок, ами трябва по-дълъг срок и иска малко повече гъвкавост първата година, защото не мога да покрия цялата разлика само за една година. Е, искрено казано, аз го подкрепих като идея това, но трябва да ви кажа, че поне от гледна точка на господин Рахой, господин Гиндос и другите, които работят по въпроса в Испания, аз съм убеден, че те а, напълно при сърце приемат заложените цели и ще се стремят да ги реализират. Защо? Защото става въпрос за доверие. Не само защото има тласък и настояване от страна на Европейския съюз, защото има заплахи за замразяване на фондовете. Не, защото те съзнават, че трябва да решат въпроса с доверието. И не на последно място, да, вие се боите от Япония, но задайте си въпроса дали факта, че Япония се получи от грешките си не е в основата на нейния последващ успех, а не обратно. А Китай за сега се движи по много стабилна траектория, имат много вътрешни а, против, а, противоречия но не, оча... не разчитайте на това. Просто изчакайте и ще видите. Благодаря, защото нямаме време. Ще се наложи сега, още 10 минути, да зададем всички оставащи въпроси. Пет души са поискали да, попит, да зададат въпроси и затова ще ви помоля в рамките на една минута да ги задавате, иначе нямам да има време за отговори и считам въпроси. Uh, благодаря. Аз исках да ви критикувам в началото, защото бяхте твърде любезен и твърде градивен, но в отговорите си вие показахте, че а, да, си давате сметка за цял списък от грешки, допуснати от Европейския а, съюз. Затова ще ви помоля да ни кажете какви са тия грешки. И въпросът е каква, как а, гледате на, предло, на подхода на тройката по отношение на схемата, по която се очаква Гърция да бъде изведена от кризата, когато разглеждате този подход. Защото вие както институциите си работят всяка в собствената си котика по време на кризата. Annoitte esityksessänne useita ennusteita talouskasvusta ympäri maailmaa. Зададахте въпросите за а, очакваните темпове на растеж в Индия и Китай. Растежа там за нас не е толкова важен, защото нивото на, техния, на тяхто развитие е толкова различно от нашето и полуките може би няма толкова интересни. Вие казахте, че а, пазарът на еврооблигациите ще расте с 1%. Какво според вас а, а, там е по-добро, отколкото тук. Дали това е ръст свързан с демографски и други подобни фактори, върху които ние всъщност не можем да окажем влияние. Благодаря ви. Моя въпрос е кратък, но може би за отговора ще ви трябва повече време. Ще ми бъде интересно да чуя какво мисля по две-три доктрини, които ние непрекъснато разискваме а, затягане на коланите, е стимулиране или пък аз а, бих го нарекал а, консолидация на разходите. Ако погледнем как, как се развива кризата и какво се получава в резултат от нея, какви полки според вас можем да си направим, докъде стимулирането а, помага аз разбира се смятам, че е, доста стимулирахме, защото ефектът на е, дефицитите е също елемент на стимулиране на разходите, които, който според мен поне по моя преценка не дава желаните резултати. Благодаря ви. Съвсем накратко. Какво мислите за а, рисковия капитал? Знаете, че в Европейския съюз а, няма достатъчно инвестиции в реалната економика и специално в сектора на иновациите и тъй наречения зелен растеж. Това е сериозен економически проблем за Европа. Какви са вашите идеи за действия за преодоляване на този въпрос? Благодаря. Благодаря ви. Няколко колеги, господин генерален секретар, поставиха въпроса за е, ръста. Вие говорихте и в уводните си думи за това, за на, намеренията за растеж и а, е, за е, увеличение на работните места. Говорихте за доверието, с доверието на пазарите. Не по-малко важно е доверието и на гражданите. Искам да ви попитам какво точно бихме могли да направим, за да лансираме а, растежа и създаването на работни места в Европа. Или ви попита за процикличната политика в държави, където се а, прилагат програми за фискални корекции, като в Гърция имаме три отрицателни последици, неравенство, а, рецесия и а, спад на нивата на доходите. А, хубаво е всичко с тези програми, но трябва в резултатите. Как а, да спечелим общественото доверие, доверието на гражданите, за да може тези програми да се увенчават с успех? Благодаря ви. Сега оценката на подхода на тройката. Сега, очевидно, в началото подходът поне изглеждаше като подход, който е свързан с стандартните проблеми за решаването на стандартните проблеми, свързани с дефицита. Сега тук говорим за едни размери от 15% и когато се стремим за намаляване до 5% или до 2-3% са необходими години трябва да се акумулира 30-40% от дълга спрямо БВП с времето. Разбира се, лихвите бяха много по-високи, очакваше се програмата да е много по-кратка и цялото, целият процес беше малко необмислен, участието на частния сектор. Изгубихме две цели години с Гърция. Трябваше още преди две години да кажем, че това не е възможно, не е осъществимо. И тук говорим за дълг от 300 милиарда и трябваше да кажем 50% или там колкото трябва. А сега в момента вече сме го след една година или след година и половина, след наливане на, на пари, от Европа в частните кредитори. Това са вашите пари от Европа и от МВФ. И тогава вече осъзнахме, че това не е възможно. И това наричаме първородния грях. Това наричаме, госпожо председател, по наши думи, преструктуриране. Ние нали, говорим по този начин на Екофин, защото това беше, цитирам, безотговорно. И пак безотговорно, безотговорно. Това беше казано три пъти от много високопоставени служители в различни моменти. Тоест, на тях дори ням, те нямаха възможност да, да говорят настояват за преструктуриране. И в крайна сметка получихме предложение от Мексико и а, там всъщност видяхме преструктуриране на дълга и нищо не се случи, нищо, но, нищо лошо. А, така че, в крайна сметка, загубихме време. Защо? Използваме еврото. Когато се използва еврото, не може държавата да фалира, не може да а, взима прекалено много кредити, просто няма това право. И сега вече разглеждаме всички тези въпроси. Те позволиха а, това да се случи. Това може да стане с драхмата, може да стане с марката, можеше да стане с други валути, но не може, когато се използва еврото и това трябваше да бъде разбрано още от самото начало. Но от една година плащаме на частните кредитори стотици милиони евро, защото дори не можехме да си помислим за различен а, вариант. Сега тройката вече измисля друг подход. Поздравяваме ги, по-добре късно, отколкото никога. Но дали не загубихме възможността да се справим? Нека да ви кажа, госпожо председател, цената, разходите за това да кажем, че не можем да преструктурираме, не може да се фалира, защото се използва еврото, несигурността по отношение на фондовите борси, на стоковите пазари, по отношение на заетостта, на растежа. Тук имаме 50-60% по-голямо отражение, отколкото дълга на Гърция. И какво да кажем, ако бяхме казали да се изкупи дълга на Гърция, тогава това ще ще 10 е пъти по-ефтино, отколкото това, което правим сега. Защо? Защото, нали, казвам пак, това беше първородния грях, първоначалния грях. В началото, да, това беше много лошо. Надявам се, че вече сме се получили. Излекли сме си съответните полуки. И се надявам да бъдем пределно реалистични. Вече да не допуснем подобна ситуация. Трябва да се учим от грешките си. Сега Индия и Китай. От тяхното развитие, дали не е чак толкова важно, защото те са на различен континент, не, не можем да кажем такова нещо, защото те са двигателят. САЩ и за Европа, европейският двигател, двигателя на, на, на щатите, на японския двигател не генерира по този начин. Тоест, си стои някъде неработещ. Докато тук говорим за Индия и Китай, които генерират огромен растеж. Говорим за растеж, който за миналата година, да речем, бил 11%. Т.е. тук имаме едно страхотно отражение върху цялостния растеж. И това е абсолютно неизбежно. Но те са големи износители. И къде ще изнасят? Кой ще купува техните продукти? Вие не купувате, Съединените щати не купуват. Япония не купува, така че как очаквате Китай и Индия така да си осъществяват растеж самички? Да, те подобряват своята работа в тази връзка, но не мога да кажа, че достигат своите цели търговията е направо замразена. В момента виждаме много сериозно проявление на този а, проблем. И в същото време имаме един затворен кръг, защото това е и причината на проблема. Тъй като този проблем спира развитието на големите страни износители. Разбира се, тук се налагат различни ограничения във връзка с растежа. оздравителни мерки, които ограничават растежа, но това стана в точния момент. Имахме огромна финансова криза, след това видяхме економическа парализа в света, тъй като економическата криза се разпространи като ебола, като много заразна болест. И след това какво се случи? Използвахме всичко възможно, всяко място, което имахме, всяка възможност в бюджета си, за да можем да се преборим с кризата. И това беше доброто решение. Тук не мога да споря. Това трябваше да направим но в същото време това беше направено от страни с 60% дефицит и страни като а, Испания, които имаха излишък. Докато в а, Германия а, това не се направи. Германия, Испания, Канада имаха повече възможности. От тези страни, които имаха 60% дефицит, вече нямаха чак такава възможност. Те изкачаха 4-5-6% повече и вече излязоха извън всякакви възможности. Така че с това, за което говорим вече е в миналото и възможностите, които се разкриват пред а, нас, не са свързани с някаква дихотомия, с избор между две неща. Това е много простенческо. Говорим за правилния микс между, между отделните възможности, това, което трябва да се включи в консолидираните бюджети, зеления растеж, иновациите, работните места, именно тези елементи ще позволят на Европа да се развива. Сега, можем да кажем, че тъй като вече нямаме възможности, свързани с а, бюджетните и економическите политики, вече сме на нула, а пък не можем да паднем под нула. А, и тогава ние казваме, ами нека да станем, да променим структурата, нека да станем по-социални, по-зелени. Именно това си казваме в А Когато говорим за структура, какво означава това? Образование, иновации, конкуренция, научна развойна дейност, университети, здравеопазване. Социалното измерение е изключително важно, защото тук не говорим просто за тези 24 милиона, ами за много други милиони по света, които са паднали в жертва на кризата и трябва да работим за тези хора. И защо трябва да сме по-зелени? Защото като погледнем какво става сега в света, мисля, че това е единствената ни възможност. Тоест, тук вече не говорим за една дихотомия. Е, рисковия капитал, госпожо, какво трябва да направим, за да привличаме инвестиции? публикувахме един доклад във връзка с растежа преди а, няколко седмици и ви призовавам да прочетете този доклад. В а, Гърция говорим за увеличаване на конкуренцията за подобряване на сектора на услугите, за подобряване на функционирането на трудовия пазар, повишаване на мобилността в рамките на Европейския съюз и отново говорим за единния пазар, единния пазар, единния пазар. Тоест, ако постигнете това, ще постигнете много. Ние препоръчвахме това през 2007, 2008, 2009, 2010. До година пак ще препоръчваме същото. Не се надявам, че няма да се наложи, но така или иначе ще си повтаряме тези неща. Въпросът е да се възвърне интереса на инвеститорите към Европа. Между другото, утре ще започнем тук в Брюксел нашите економически проучвания, както в Европа като цяло, така и в еврозоната. Резултатите ще бъдат публикувани по-късно, но ви каним на откриването утре, така че да погледнете какви са последните изчисления, прогнози. Сега основното вече беше споменато тук. Но въпросът е за растежа на, за нарастването на доверието в институциите, при тези държави, в които има фискални корекции. Сега, аз не смятам, че поради факта, че имате фискални корекции, финансови корекции, можете да пренебрегнете и да забравите растежа. Но нека да бъдем реалисти. На някои държави ми стече времето още преди две години. И някои от тези държави разбраха това, други не. Някои не започнаха своите процедури по корекции тогава, когато трябваше. Те казаха, не, ние сме вакцинирани, ние сме иммунизирани. И на тях им трябваше още година и половина, за да започнат своите процеси по корекциите. И сега виждаме вече много добродетелно поведение, но година и половина по-късно, отколкото трябваше. И цената на корекциите е много по-висока, отколкото цената на влизането в дълга, така че в момента, за да може да се направи една такава оценка, за да се отговори на една такава строга оценка, означава много повече усилия, че е много по-трудно, отколкото беше преди година и половина-две. Тогава не стана това, пазарите не бяха прияти достатъчно сериозно и казахме, ми пазарите те не разбират нашите а, проблеми. Никой не се казва пазар, госпожо пазар, господин пазар. Пазара просто ви удари по главата, но ние не вярвахме какво ще се случи. Така че, ако пазарите очакват 50, дайте им 70, дайте им 100. Защо? Защото по този начин ще можете да въвеждате съответните корекции. В противен случай не знам. Например, защо имаме толкова различно въздействие? Нека да вземем примера с Обединеното кралство. След малко ще приключа. Казват ми, че времето ми изтече, но нека да се споменем Великобритания. Защо тяхната програма беше толкова надеждна? Защото те разписаха една изключително амбициозна програма от самото начало и се придържаха към тази програма. Е, защо някои от другите държави нямат такъв е, кредитен рейтинг? Защото те малко по малко бяха принуждавани от обстоятелствата. Те не преминаха теста за доверие, за надежност. Те не излязоха извън очакваното. Те казаха, те си казаха какво, ако пазара очаква 100, ние дадем 17, дали това ще е достатъчно? Ние казахме не, а 23 не. И непрекъснато повишавахме това, което се очаква от От тях. Аз сега тук вече няма да говоря за Германия, защото всички говорят за Германия, каквото става там. Говоря за две други страни, които в момента са подложени под огромен натиск. От една страна бюджетен натиск, но от друга страна те се приемат добре от пазарите. Другите правят много хубави неща, ама пък пазара не им вярва особено. Ми защо? Защото тези хубави неща бяха предприяти от тях малко по малко а пък много болезнено, когато опашката се реже парченце по парченце. Тоест, това е много трудно, много полезен процес. И трябва да се отговори предварително на много стратегически въпроси. И така, госпожо председател, много ви благодаря за възможността, която ми дадохте. Благодаря ви. And, and... Благодаря ви. Както казах, че, както казах, винаги ми е приятно да разговарям с вас. Сега трябва да ви кажем довиждане и да преминем към следваща точка в дневния ред, или по-скоро двете следващи точки в дневния ред. Доклада на Жан-Пол Гозес и на Елиза Ферейра за законодателният пакет. Are you ready, Jean-Paul? Merci, Madame Président. Je en estonien aujourd'hui. Благодаря, госпожо председател. Днес ще говоря на естонски. Няма ли естонски? Имах намерение да говоря на естонски, но в крайна сметка реших да говоря на френски. Днес в менюто са включени два доклада, моя е ни на Ферейра. След това ще ще чуем, след моите изложения ще чуем и докладите в сянка. Целта на регламента за страните, изпитващи или застрашени от сериозно затруднение по отношение на финансовата стабилност, е да се приемат разпоредби, които дават възможност за надзор върху страните, които изпитват финансови трудности или пък в които има признаци за предстоящи затруднения. Искам да ви напомня, че по това досие ЕКОФИН вече излезе със своя позиция. Преди около месец дискусията в парламента предстои. Тя няма да бъде никак лесна и колегите са внесли около 200 изменения кои са моментите, които създават най-много проблеми или заслужават най-голяма степен да бъдат обсъдени. В текста на комисията, комисията е, взима самостоятелно решение, без да се допита до съвета за въвеждане на първата мярка. Аз съм удивен от това. Мисля, че в съвета трябва да има сериозна дискусия така че е, не смятам лично аз, че е последователно комисията, независимо от степента на намеса, да взима решения без съветът да се намеси. Разбира се, можем да кажем, че комисия е независима и благодарение на това може да предприема инициатива, само, че това не бива да бъде пречка за взимането на решение. В крайна сметка държавите могат да окажат натиск, за да не взима комисията решение. Ето защо смятам, че решенията на комисията могат да бъдат отхвърлени от съвета с обратно мнозинство. Въпросът е дали ни трябва обикновено или квалифицирано мнозинство. Дискусията с колегите ще даде възможност да излезем с категорична позиция. Аз мятам, че обикновеното мнозинство е достатъчно Други обаче смятат, че трябва да има квалифицирано мнозинство във връзка с пакета за економическо управление. Разбира се, в хронологичен ред на мен ми се струва, че в моят доклад могат да бъдат включени някои разпоредби на между правителствения договор, които ще намерят място в вторичното законодателство, без да навлизам в това, което обославя спецификата на междуправителствения договор, т.е. златното правило, както е прието от държавите членки. Оставяме този въпрос на договора. Оригиналността на предложението се състои в това, че предвижда режим на, сил, на засилен надзор върху страните, изпитващи трудности. На мен ми се струва, че това е логичният резултат от различните предложения, направени от комисията, в случаи, в които мерките не са довели до желания резултат. За разлика от това, което наричат онези, които са против проекта, това не означава система, която дава възможност на държавите членки да се освободят от всяка отговорност, като се поставят под система на засилена защита. Такмо обратното става, става дума за възможността комисията да постави една страна под режим на надзор в случаите, в които предприятите мерки са се оказани недостатъчни и тогава, когато държавата се оказва в изправена предопасност от неизправност. Мисля, че от Европейската комисия и някои държави правят много сериозни критики. Системата за засилен, за засилен надзор ще има за последици поставянето на страната в. Ще даде възможност страната да бъде защитена от пряк и засилен натиск както при предприятия, изпитващи затруднения, затруднения като глава 11 в Съединените щати. Разбира се, той се прилага спрямо предприятие. Основната мярка е да се замразят исканията на кредиторите. Второ, замразяване на изискуемите е, кредити и накрая замразяване на оценките. Друг аспект е и задължението кредиторите да могат е, да предявят е, своите искания в определен срок. Какво се предлага в противовес? Първото възражение, че думата на държавните и правителствени ръководители, които казват, че това, което се случи в Гърция няма да се повтори, всъщност не струват кой знае колко. Разбира се, това, че едно нещо се е случило на едно място, не означава, че не може да се повтори. Този аргумент, според мен, ми се струва неубедителен. Това, че човек изгражда една болница, не означава, че никой няма да се разболее. Второ се казва, ще създадете хаос в държавните кредити. В момента, в който бъде въведен този режим, е възможно една страна да не може да посрещне задълженията си. На, так му обратното, целта е да се е, осигури защита на страната. И това, което беше казано от генералния секретар на ОИСР е много интересно, ако правилно разбрах. Ако бъдат предприяти определени, ако бяха взети някои решения преди две години, днес нямаше да, се, да бъдем изправени пред сегашните проблеми. Моята цел е е да избегнем разходите, свързани с и цената на несигурността. Някои могат да кажат, че резултатът ще бъде хаос на пазарите. Когато разговаряме с пазарите, виждаме, че това, което те искат е предвидимост и постоянност. Генералният секретар ни го каза много ясно. Смятаме ли, че пазарите са, ще бъдат доволни, ако в продължение на година и половина не знаят а, дали кредиторите ще успеят да, си, да получат вземанията си от определени страни. Освен това, не можем да кажем със сигурност, че от тук нататък никоя страна на еврозоната няма да има трудности, тъй като знаем, че има проблеми с Испания, Португалия и други. И освен това ще се изгради един режим с правна, гарантиращ правна сигурност. Остава един много основен проблем. И това е връзката между режима на защита и демократичното функциониране на една страна. Ясно е, че не можем да поставим една страна а, под а, шефство, така да се каже. Аз ще очаквам да чуя колегите, но при всички случаи трябва да намерим една приемлива система, която ще даде възможност да се осигури ефективност и ефикасност на предложените и договорени мерки между е, една страна и у нези, които участват в възстановяването на страната, но може да бъде намерен прагматичен елемент. Това са въпросите, които исках да представя. Благодаря на колегите, които ми предложих изменения мисля, че разговаряхме плодотворно с докладчиците в Сянка, за да намерим взаимно приемливи решения на някои въпроси. Мисля, че не е в наш интерес да се бавим, защото това няма да говори за експедитивността на парламента и освен това Екофин вече постигна споразумение, че ако иска парламента становищата му да вземат предвид, трябва да излезе бързо с становище. Аз се надявам, че няма да се бавим и ще успеем набързо да излезем с позиция. Благодаря. Елиза има думата. Благодаря. Искам да започна като начало, като благодаря на господин Гозес и да го похваля за това, че той с такова голямо желание а, се сътрудничи с мен и а, имахме много добри преговори. И като него искам да кажа, че този законодателен акт трябва да се разглежда изключително важно. С голямо внимание, защото Ясно е, че не става въпрос само за неговото прилагане, което може да доведе до класификацията на държава като на ръба на неплатежоспособността, но и поради това, че въвежда нещо съвсем ново, а именно невъзможността с други страни, които имат представителството си в съвета и са в еврозоната, да настоят, да настояват за помощ. Така ще се породи ситуация подобна на днешната в Гърция, Португалия и Ирландия. Така че законодателният текст е изключително сложен. Неговите последици трябва да се премислят изключително задълбочено. Що се отнася до внесените от мен изменения? Целта им е да се гарантира създаването на връзка между целият този процес и неговите последици и това, с което вече разполагаме. Не можем да игнорираме това, което вече имаме. особено когато започва такъв сериозен процес на законотворчество. В изменение 104 предлагам да се въведе постепенен процес за влизане на една страна в процедура на засилен надзор. Ако държавата вече е била обект на процедурата, тъй наречен задълбочен преглед, съгласно а, необходимостта за коригиране на дисбалансите. Та аз предлагам да има връзка между този механизъм и механизма, за който, в който вече, за който вече работихме в контекста на регуляторния пакет от 6 акта. Въпросът е, че не може да се преминава към продължително състояние на неплатежоспособност без да има правила има такива правила в сега действащото законодателство и те трябва да, со, да бъдат насоки а, за осъществяването на а, такъв засилен надзор на една държава до а, момента, в а, който а, обявим, че а, от момента, в който обявим, че тя ще се е, наблюдава отблизо или че ще е обект на засилен надзор. Подхал, предлагам два подхода. Първо, да се иска информация за държавата в широк, по широк кръг от показатели. Това е по-лека форма на надзор. И след това, когато в резултат на сдълбочен на преглед, тя премине към а, засилен надзор. И другия подход, когато а, от държавата се изисква по-подробни а, данни. Това предлагам. Предлагам също изменения а, в тази насока. А, важно е връзката, която тук се предлага, по която работихме за а, шесторния пакет да се поддържа и когато се правят препоръки на една държава. Не може от една държава да се изисква да спазва препоръки дошли от 10 различни посоки. Важно е да се преценява какво се иска от една държава, когато тя е обект на по-тясно, по-близко наблюдение е, или надзор а, и това да отговаря на това, което се иска от държавите по реда на пакта за стабилност и растеж, като се отчитат националните програми за реформа. Това е много важно. Още повече, защото такава една държава може да се окаже в толкова затруднено положение, че да кажете забравете за всички предишни препоръки. Ако а последният етап е от решаващо значение, особено на политическо равнище. А именно може да се окаже, че държавата се намира в такова състояние, че е принудена да търси помощ. А, и държавите, които, и другите държави е, членки също да искат помощ, но да няма задължителен характер. Няма а, механизъм за финансова стабилност или програма от съществуващите, които да дават положителен а, отклик а, и а, по отношение на различните инструменти, които имаме. Тоест, има натиск върху една държава да иска помощ. Тогава трябва да се гарантира, че тази фо, а, държава ще може да получи помощ от съществуващите вече инструменти, а не да се изхвърли на милостта на свободния пазар. А, все още не сме уточнили нещата съвсем с колегата, но господин Гозес ни дава идеята тук да се въведе точната формулировка, която имаме в междуправителствения фискален договор или поне в духа на този договор. Така ще постигне еднопосочност, която аз приветствам. Господин Гозес приема и идеята за глава 11. Там има още неща за доработване. Струва ми се обаче, че а, се виждат а, а, интересни изходни положения за една последваща а, атака. И така се надявам, че ще развием една а, положителна а, обща позиция. Благодаря ви. Сега имаме около един час за дебат и доста работа. Карл. Благодаря ти, Шаран. Няколко думи от името на Алде. Благодарим на нашия докладчик. Както казаха и колегите, той изключително градивно се отнася към а, въпроса и а, ние го разглеждаме по този начин. Нашата група иска всъщност да се засили възможността за наблюдение и да има възможност за намеса преди да стане твърде късно. И твърдо го подкрепяме в това отношение. Повечето от измененията са внесени от мен с подкрепата на моята група и има така доста силно единство по този въпрос. Сега как да се разглежда поведението при гласуването в съвета, като им отчитаме това, което обсъждахме в контекста на е, шесторния пакет, имаме вече и данни от е, наблюдение от това какво е ставало до сега. Затова е по-добре да се реши наистина да има а, е, възможност за а, отхвърляне с просто мнозинство от съвета, за да сме сигурни, че ще има сериозно отношение ще се взимат необходимите решения. Когато говорим за втората част, за страните, които са под надзор, комисията да може да инициира това по собствено осмотрение. В този контекст е важно, че дори съветът не е против подобен а, ход на действие. Има процедура в шесторния пакет – Тоест, ще имаме единство в законодателното решение относно начина по който комисията ще осъществява надзор, не а наблюдение. И съвсем е, е естествено. Не знаем какво означава точно този задълбочен а, преглед, но е важно комисията да не налага подобни мерки без това да е основателно необходимо. Имам някои предложения а, по предложението на комисията относно тази част от процедурата. Предлагаме също, че за да се засили този надзор, то комисията трябва да е задължена да взема решения, а не както тя предлага да може да взима решения. Това може да звучи като подробност, но може да се окаже много съществено. Освен това, правим и други предложение за член 6 алинея 3 за засилване на възможността да се оказва натиск върху държави членки, които не желаят да съдействат по прилагането на програми за, програми за макроекономически корекции. Сега, а, нашата група вижда добрите идеи сега обаче не е ясно дали а, това мислене в дух а, глава 11 е уместно и, и своевременно точно сега. Според мен държави, които са под натиска на пазара, може накрая да преглътнат необходимостта да обявят фалит, ако държавите, а, пазарите не им, се вярва, не им вярват вече. Може да се окаже обаче, че ние даваме именно такъв сигнал, като разписваме тези разпоредби. Не само нашата група и други групи са забелязали това. Така че имаме тук нашите резерви. Не знаем а, дали сега е момента, но трябва да се разгледа този изключително чувствителен, деликатен проблем. Сега по въпроса за включване на фискалния договор в двата акта. Ние внесахме доста изменения в тази посока и се надявам, че ще се съгласим за тях, за да имаме еднопосочност на европейската политика за структурните дефицити. Миналия път го говорихме. Не знам дали сега трябва да даваме сигнал за това, че допускаме един дефицит към 7%, но може би това ще се реши по-нататък. И последно, госпожо председател, от името на нашия координатор имам а, задачата да почертая няколко неща. Силия казва, че трябва да не се отклоняваме от решеното в шесторния пакет. Един от докладчиците се спира на този въпрос въпросът за процедурата за гласуване. Трябва да се е, предотврати създаването на пропуски. Освен това трябва да имаме възможност за намесена от комисията. Силия казва, че няма нужда да се създават радикални механизми, които да доведат до а, някои несъотноти по отношение на реагирането на финансовите пазари. Аз това имах предвид по отношение на глава 11. А, свен това трябва да се разглеждат нещата в контекст, защото според нас именно така може да се решава една криза, която въпреки добрите неодаващи сигнали от пазарите и показателите на реалната економика, кризата все още не ни е отминала. Силия казва, че на последно място държавите в затруднения могат да управляват, извинявайте, ние разбирам много на записките, страната на приходите на, за бюджета. Не, не, извинете, тя пише тук да, за въпроса за избягването на задължението за плащане на данъци, за обикалянето по-скоро. Разбира се, този въпрос е много важен и той трябва да се разглежда в подобаващия контекст. Това исках да кажа от нашата политическа група. Благодаря ви много. Thank you, uh, uh Mrs. President. Uh... Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая още веднъж, че подкрепям инициативите за засилено економическо развитие в еврозоната. В дух на градивност аз внасям изменения по доклада и на господин Гозес и на госпожа Ферейра. Днес накратко ще спра на някои от тях. В доклада Гозес вече споменах при предходното ни обсъждане в комисията ИКОН, че може да подкрепи много от неговите предложения. Радвам се, че това продължава да е така и по отношение на някои от измененията с компромисен характер. В изменение 180 подчертавам, колко е важно да не се допуска дублиране на задълженията за отчетност на държави от еврозоната, които прилагат програми за корекции. Съгласен съм с докладчика, че трябва да има възможност държави членки от еврозоната, които са в финансово затруднение, трябва да се ползват с закрила в изменение 229 казвам, че ако една държава не може да се откаже бюджетния си суверенитет, трябва да има право да напусне еврозоната и а, на тази държава трябва а, да се помогне в такъв случай, за да може а, излизането да стане колкото може по-лесно и безполезно. Сега по доклада Ферера. В изменение 65 и а, 192 на доклада на госпожа Ферера предлагам плановете за емитиране на публичен дълг трябва да бъдат част от националните планове, които се внасят пред Европейската комисия като част от процеса за наблюдение и съответно трябва да има становище на комисията по тези планове с цел да се направи оценка дали дадените в контекста на европейския семестър препоръки са били взети предвид. В изменение 217 и 93 предлагам да се оглеждат и е, предложените мерки по отношение на националния бюджет от националния парламент, който да има е, право с просто мнозинство да реши дали тези изменения да се приемат с задължителна сила за съответната държавна или не. Така ще се гарантира легитимността на предлаганите мерки в изменение 217 223 казвам, че, че становището на комисията трябва като, да бъде публикувано като цяло и а, същия принцип трябва да се прилага по отношение на оценките за състоянието и перспективите в еврозоната като цяло. Благодаря. Вие направихте коментарите си по двата доклада. Благодаря, тъй като трябва да а, напредваме с времето. А, давам думата на двамата ни следващи оратори. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко, аз не искам да повтарям това, което вече беше казано, но на първо място нашите изменения. Те предполагат следното че на първо място ние подкрепяме основния подход на комисията за по-нататъчно доизясняване на това как да се работи с тези страни, които са изправени пред сериозни затруднения. Много е важно да имаме повече правна сигурност, да виждаме демократичните импликации на мерките, които предвиждаме в момента. Поради тази причина е много важно този регламент да бъде предложен и прият. На второ място ние също така подкрепяме намаляването на тежестта на паралелните процедури, както се предвижда в момента. Защото просто е безсмислено да им, има отчитане пред тройката, процедури по извънмерния дефицит. Тоест имаме всичките тези процедури по едно и също време с различни механизми за санкциониране. Важно е процесите да бъдат обединени, като в същото време оставям необходимостта да се отчита, отчитат и оценяват дисбалансите. Освен това, в нашите изменения ние предлагаме да се направи някое, някакви пребалансирания. На първо място, предложенията по фискалния пакт трябва да бъдат включени в този текст. И мисля, че това е голяма възможност за парламента да върне между правителствения подход при работата по тези проблеми. Разбира се, голяма част от тях почиват върху доклада на Елиса Ферейра, но в същото време трябва да се четат и останалите предложения на парламента, за да може да се гарантира колкото е, е възможно по-високо доместициране на фискалния пакт. Също така подкрепяме казаното от АЛДЕ в тази насока. Също така искам да подкрепя това, което вие предложихте по плановете за погасяване и фондовете за погасяване, наистина е много важно да се справим с старите дългове. Трябва да има такива погасителни фондове. Не можем да пренебрегнем по-старите дългове. Така че това е основната връзка. Въвеждането на погасителен фонд на този етап и е, намирането на истинско решение на проблема с, с старите неизплатени дългове. Също така предлагаме в рамката на оценката и а, програмите за макроекономически корекции за страните с сериозни финансови затруднения. А, програмата Европа 2020 да бъде оценена изцяло, те да играят по-силна роля. И на второ място, а, отрицателният ефект на доминото да се взима предвид във всички случаи, като се, включат, като се включат този ефект и от трети страни и от други страни. Тоест, не говорим само за еднопосочност, за това, че една страна може да има неблагоприятен ефект върху останалите страни, но имаме и обратния пример, да речем в случаите на заобикаляне на данъците и в, при капиталовите проблеми, да речем в някои страни. И в тези случаи Европа трябва да реагира, за да можем да се справим и с този отрицателен ефект на доминото. Друг принцип, който се опитваме да въведем е да включим много по-голяма прозрачност в рамките на работата с страните в криза. Смятаме, че в крайна сметка не е от полза най-важните документи да се публикуват от Financial Times или въобще да не се публикуват. Мисля, че публикуването на подобни документи няма да навреди на пазара, а напротив, по-скоро ще има по-скоро подсилващ ефект, ако документите се публикуват от някого, ако не се публикуват по един прозрачен начин, а не обратното. Страните в затруднено положение имат правото на достъп до всички важни документи, включително и до документите, които придружават кризисните мерки, които се предлагат, както и съответните капацитети за справяне с дълга. Така че тези документи трябва да се изготвят именно по този начин, като се общува и с гражданското общество и социалните партньори. Това са принципи, които са вкоренени в рамката на МВФ. МВФ в тази насока е извлякал добри полки и не смятам, че Европейския съюз трябва да пада под принципите, които вече са набелязани и се прилагат от страна на Международния валутен фонд. Трябва да се провежда задължителен диалог с съответните партньори, трябва да има максимална прозрачност в същото време. Не искам да изброявам повече компоненти, но смятам, че е много важно да се опитаме да достигнем до по-добро, по-широко съглашателство по тези въпроси тук и най-вече регламента за държавите с сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност – има една допълнителна принадена стоеност, която излиза извън законодателния пакет от 6 текста и мисля, че по този начин, като включим и допълнителните компоненти, ще направим Европа по-силна и хората в тези засегнати страни не наблюдават отблизо и искат да видят дали взимаме на сериозно техните проблеми, дали ги отразяваме в нашите програми. И коментарите, направени и от Жан Пол, и от колегите, са доста обещаващи, защото ми се струва, че ще излезем отвъд това, което се постига по време на мисиите на тройката. Благодаря следващия ни оратор. О, кирия Проедре. Много благодаря, госпожо председател. Сега, въпреки отличната работа на нашия докладчик и тук работя повече за господин Гозес, ние не сме убедени, че трябва да променим своята позиция по двете предложения за регламенти. Ние сме против тях. И аз ще кажа, че в изменение 47-48, и подадено от мен и социалистите, а, са изброени накратко нашите аргументи. Ние казваме, че трябва да се отхвърлят тези предложения и това е наш дълг, защото трябва да сложим край на тези мерки. Ние смятаме, че Европейския парламент трябва да отхвърли тези предложения. Що се отнася до нас, както по време на дискусиите и когато говорим за економическото управление – Всъщност, е, пакетът от е, два законодателни текста искат да подсилят тази работа, но ние определено сме против, защото смятам, че получихме погрешната реакция спрямо кризата и сега тази погрешна реакция се задълбочава. Има и още една причина. Вече е има осъзаеми резултати от мерките, които се предприемат. Погледнете Гърция, погледнете Португалия, същото се отнася и до Ирландия, с всички цифри, с които разполагаме, дори до Испания. Утре, по време на разговорите с тройката, ние ще имаме възможност да анализираме тези рецепти и да видим до какви резултати ще се стигне. Но, като вземем предвид настоящата картина, смятаме, че и от економическа, и от политическа гледна точка тези предложения трябва да бъдат отхвърлени. Не искам да говоря прекалено дълго. Сега, по отношение на доклада ГОЗЕС, мога да кажа следното. При предишните дискусии имаше едно недоразумение, което висеше във въздуха. Може би аз не съм бил толкова ясен, но нека да повторя това, което казах. Съгласен съм с изменение трето, с други думи, че трябва да заличим онези разпоредби, които казват, че държавите, които не показват дисциплина трябва да получат урязвания на, от Кохезионния фонд. Тук съм съгласен с докладчика, просто исках да поясня това, за да няма недоразумение. Ние сме подали някои специфични, конкретни измерения и ако ги разгледате подробно, ще видите за какво говоря. Аз се изказвам накратко, те са по-подробни. Нека да кажа това, което съм казвала и преди. Според мен Европейския парламент трябва да подходи много сериозно към тези предложения и да ги отхвърли. И двете. Благодаря. Много благодаря. Само да поясня а, за колегите. Това, което правим сега е да обсъдим доклада на Елиса, след това докладчиците в Сянка. А, не всички се изказаха и след това ще преминем към а, изказвания, към спонтанни изказвания на колегите, които искат а, да се изкажат и по двата доклада. Вече имаме 7 души, които да искат да се изкажат. Благодаря. Há, ah, como é evidente. Вернер се оплаква. До сега се изказаха двама заместник докладчици в сянка. Ако продължаваме така на заседанията, ще идват само докладчици в сянка и техните заместници. И оказва се, че само на тях се дава думата. Това не е редно. Ще изслушаме Елиза, след това докладчите в сянка и след това координаторите. Muito obrigada, Sra. Presidente. Tentarei ser breve. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратка и ще обобщя въпросите в е, три групи след получените изменения. Първата група е свързана с въпроси, по които трябва да се вземат политически решения. Тук бих казала, че трябва да постигнем консенсус по степента до която можем или не можем да включим между правителствените споразумения. Въпросът е в това, че ако приемем консенсуса за доклада на господин Гозес, предложенията, които отправя, ще обхванат и двата доклада. Сега обаче трябва да кажем, че има доста голям брой изменения, които уточняват в по-голяма степен разпоредбите на междуправителственото споразумение. Между двата доклада трябва да има повече координация. Тук има няколко новаторски елемента изменение 2.10 от зелените, според което ще настъпят, ще се проведат процеси на структурни реформи. Мисля, че това е привлекателно, но създава, така да се каже, нова основа, на която да се опитаме да постигнем споразумение. Ние трябва да решим а, дали искаме двуполюсен подход или нещо различно. По-нататък, в член 18 е на предложението на комисията, е предвиден много строг режим при който ще бъдат ясно посочени страните, за които има опасност да не спазят процедурите. Ние имаме нужда от процес, който да е доста ясен, без да се без да е предвидено, без да е предвиден допълнителен натиск. комисията е, ще предприеме действия с неясни последици. Предложението 2.16 не би трябвало да е тук, тъй като вече разполагаме с добре структуриран и обмислен механизъм. И ако добавим риска от не спазване на изискванията, ще отидем твърде далеч. Това са въпросите, по които има нужда от политически дебат. Ние можем вече да постигнем споразумения по идеята тези разпоредби да се прилагат към държавния дълг. Този въпрос предизвиква притеснения сред много колеги. Аз лично смятам, че не искаме да създаваме фискален механизъм, без да постигнем напредък а, за управ... по отношение на идеята за управление на държавния дълг. Това предложение за спасителен фонд е привлекателно предложение – Либералите в член 272 смятат, че можем да имаме правна система, в рамките на която да се създаде спасителен фонд. Аз мисля, че тук можем да говорим за бърз напредък по един много важен въпрос – ние трябва да постигнем, ние можем да постигнем определено ниво на консенсус. Въпросът е, искаме ли да създадем спасителен фонд, обвързан с условия или не обвързан с каквито и да било условия? Или пък искаме да преминем към обща знаменател, при който отлагаме дълга или съкръщаваме дълга, в този случай може да създаде една агенция за държавен дълг. Идея и друг път обсъждана в нашата комисия. При всички случаи ни трябва ефикасна система, стига да не отворим котията на Пандора. Има много въпроси, по които можем да постигнем споразумение – от обхвата на законодателството до независимият характер на фискалния съвет. Колегите внесоха редица изменения. Мисля, че нека да приемем един а, срок а, един разумен график, който ни даде възможност да работим спокойно. Също така а, беше повдигната идеята за програмата за економическо партньорство и програма за разпределяне на тежестите. Тук имаме нужда от, по, от засилен контрол върху националните бюджети. Аз мисля, че трябва да има по-добра, по съгласуваност между пакета за економическо управление и системата за фискално и бюджетно управление. Ето, очертава се списък на проблеми, по които ни предстои да работим. Мариан Тесен има думата от името на НП. Благодаря за, на Елиза Ферера за схемата, която е приложила. Тя ще улесни нашата работа и ще ни даде възможност да постигнем напредък. Що се отнася до първата категория въпрос, тя казва, че там имаме нужда от политически дебат, по-конкретно по четвърти член. Какво трябва да, за, да възпроизведем от бюджетният пакт? Златното правило и автоматичния механизъм – и цифровото измерение на равновесен бюджет. Аз мисля, че има дискусия по тези изменения. възпроизвеждането на разпоредбите на бюджетния пакт в този регламент – е една възможност за нас, ако бъде постигнато споразумение по други е, деликатни въпроси, е, може и тук да се постигне съгласие. Този текст е, всъщност не трябва да излиза извън рамките на бюджетния пакт. Що се отнася до органите, те трябва да са независими, да осъществяват предварителен и последващ контрол, но на какво правно основание? В държавите членки трябва да има измерими показатели, също така развитието в времето и значението на този механизъм. Всичко това трябва да бъде ясно а, формулирано. Ако възпроизведем всички тези елементи заедно, можем да намерим а, добре регламентирано решение. Що се отнася до измененията, някои пледират за делегирани актове. Аз се питам дали не можем да бъдем по-бързи и да а, включим всички тези мерки в регламента. Защото ако поискаме от Европейската комисия, да работи възоснова на делегираните актове, ще трябва да поискаме от комисията да отправи предложения. Пети член Колегите от групата на зелените предлагат промяна, тъй като става дума за наблюдение на програмата за възстановяване. Всъщност това не е точно изменение. Това е предложение за наблюдание и това, което се предлага е съвършено различно съвършено различна разпоредба, а не изменение. На мен ми, стру... ми се струва, че отиваме малко далеч и по-нататък трябва да видим дали гледаме на нещата по един и същи начин. Да не забравяме стратегията 2020. -20. Но бюджетната процедура е нещо различна. Това са две процедури, които са различни по характер. По-нататък заличаването на 8 член. Госпожа Ферейра казва, че са дадени твърде много правомощия на комисията. Аз мисля, че комисията е че на комисията са оставени твърде много въпроси, които трябва да решава сама. Смятам обаче, че комисията трябва да направи предложения, които да, обсъждам, да обсъдим със съвета с Еврогрупата. И аз се питам дали докладчикът не може да предвиди дискусия с съвета. Докладчикът повдигна въпроса за обхвата на член 3233. Аз мятам, че е важно ако една държава не успее, успее да постигне споразумение за бюджета си, да има една разпоредба в, за която да се прилага при извънредни ситуации. Необходимо е да постигнем съгласувано решение. Госпожа Ферейра ни пита за становището по член 5 и 3, проект за бюджет и емитиране на дълг. Ние сме за не трябва да се възпроизведят разпоредбите в фискалният договор, но това трябва да бъде обсъдено предварително. Но не може да бъде включено година или половин година в проекта за бюджетък. Това не може да стане част от проекта за бюджета. Член 6. Развитието във времето. Там ще внесем изменение. Госпожа Ферейра иска отправната точка да бъде по изнесена по-напред във времето, но ние смятаме, че проектите се представят през есента има опасност държавите членки да, основ... да използват за основа перспективи, които вече не са актуални. Ето защо смятаме, че 15 октомври трябва да се запази. Ако комисията настоява, можем да приемем 30 октомври. Необходимо е обаче бюджетите, бюджетите да стигна до националните бюджети до октомври месец и да се, и да се спази срокът от 6 седмици. Тогава, когато Разбира се, комисията може да дава, да дава своите становища, но тогава, когато няма проблем с бюджетите, не е необходимо комисията да излезе с нарочно становище. Що се отнася до спасителния фонд, аз е, нямам сериозни възражения. Тук не говорим за не е дошъл момента да обсъждаме тези въпроси. Председателката прекъсва не казах е, нищо за доклада ГОЗЕС. Аз съм докладчик в Сянка и ми се иска да е, кажа няколко думи. Съжалявам, е, че ви прекъснах, но има и други, които са се записали за изказване. Рамоно. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика и се започваме преговори по документа. Ние, либералите, подкрепяме всички изменения, които засилват правомощите на Европейската комисия. Няма да ви изненадам с това, тъй като това е позицията на либералите през последната година. Искам да ви напомня, че кризата е не само економическа, е и политическа. И ние трябва да предвидим засилени правомощия на комисията. В противен случай ще дадем възможност на правителствата да не променят поведенията си има опасност. Ние трябва да предотвратим рискованото поведение на популистски правителства. Някои из, биха искали да има повече правомощия за комисията, за съвета, а не на комисията. Не виждам как мог, може да иска такова нещо, след като те са доказали, че са готови да се подкрепят едни други. По-нататък, по отношение на правомощията на Европейския парламент, искаме повече демократична отчетност, повече диалог в компетентните комисии и аз лично внесах изменение, в което настоявам за повече демократична легитимност за председателя на Европейската комисия. Мисля, че Европейската комисия трябва да се избира измеж... от членовете на парламента и по този начин ще покажем, че искаме повече демократична легитимност, тъй като през последните години господин Баросо като че ли изчезна в решаващи моменти. Ние, настояваме, ние подкрепяме всички разпоредби, които настояват за повече прозрачност. Ще ви дам два примера. Тази прозрачност трябва да се прилага и на регионално ниво в федералните страни. Това е особено важно. Ще ви дам пример. Вчера в Андалусия имаше избори, защо все още няма бюджет внесен от а, испанското правителство, защото вчера имаше избори в Андалусия. Ние имаме нужда от активна роля на комисията по отношение на наблюдението на регионалните бюджети. В противен случай е, се създава риск за цялата еврозона и то заради регионални избори. Друг въпрос е свързан с е, изменение за ролята на социалните партньори. Знаем, че тази роля е много важна на национално ниво, но моята група не е много сигурна дали тази роля трябва да се засилва социалните партньори биха могли да блокират споразуменията, те биха могли да изменят решенията ни. И искам да ви напомня, колеги, че ако синдикатите държат на роля, те могат да се кандидатират на изборите. По глава 11 искам да кажа, да направя два коментара. Да не институционализираме неизправността в парламента, за да няма верижна реакция, която да засегне различни държави членки. Както показва економическата литература, не е имало неизправност и платежоспособност в, на една страна, без да повлече и други след себе си. Освен това се притеснявам първо на първичните е, е, кредитори да не станат вторични е, държатели на облигации. Ако настояваме намаляването на номинала да бъде само за частните кредитори, ще спадне интереса към държавните ценни книжа. Освен това е крайно време да предприеме мерки, които да са насочени към растеж. Дирк вече се изказа, Филип има думата. Благодаря, госпожо председател. Изглежда сякаш Вен ми е отказ... откраднал речта, но не е така. Всъщност той ми направи услуга и имам а, възможност да питам някои други неща. А, сега, когато говорите за съвета като за група приятели, приятелски кръг, искам да ви предупредя за дружеския огън, защото много често го чувам от а, либералите. Не забравяйте, че това са хора, които са а, били избрани. И го казвам често, особено на зелените. Не би трябвало да обиждате хората. Това го чувам, а, макар и от демократично настроени хора. Не е вярно, че съветът няма никаква легитимност. Той има такава и даже повече, отколкото Европейската комисия. Затова сериозно ви предупреждавам за а, това да не се плюе по съвета. Въпреки, че аз съм либер, а, либералист по отношение на Съюза. Сега, националните е, разлики, казвате, са е, съвсем друг въпрос. Ма това е проблема. Бюджетната дисциплина е едно, но инвестиционната дисциплина просто нищо не, не струва. Хората само се подиграват. Не правят това, което трябва да правят. И затова от самото начало ние настояваме е, сериозно да се е, повиши задължителността на тези ангажименти. Така че е, тя да се прояви и в, бюджет, в дебата по бюджетните въпроси. Искам да ви обърна внимание към бюджетните препоръки от страна на Европейската комисия. Там ще видите, че много от препоръките, които се отнасят до социалната политика, пенсионната политика, а, показва, че комисията сама прави връзка с неща, които не са в тесния смисъл на думата бюджетни проблеми. И вместо да загърбваме това, и ние трябва да направим тази връзка. А, тук се обръщам към комисията, защото знаем, че е, доста е, се клатят е, краката в правно отношение на тъй е, наречената е, конструкция за бюджетната дисциплина. Трябва задълженията за бюджетна дисциплина да, спрат, да се опрат на много по-стабилни правни основи и да можем да призовем настоятелно държавите членки да правят каквото трябва. Но когато имаме а, ясно отчетливи бюджетни въпроси и когато видим, че а, има действия, които вървят против е, Европа 2020, то тогава да се изиска скрининг на бюджетната политика, за да може това, което а, се включва в нея, да насърчава постигането на а, целите на Европа 2020. Така бюджетната демокрация е, е решаваща. Не веднъж съм казала, трябва да е, изискваме сериозни усилия от всички слове на населението, не само на нещастните малцина, да е, има легитимност. Ние имаме нужда от демократична легитимност. Овен това трябва да има връзка с, с е, фискалния договор. Просто няма гъвкавост там, за да не се срине е, демократичния механизъм да поясня. Когато говорим за банки, както утре, седа, ще говорим и знаем, че трябва да, и, да минем от А до Б, от а, лошо към добро състояние. Знаем, че траекторията е решаваща, защото ако не е правилно разчертана, може да пропаднете някъде между точка А и Б. Тоест, ефективността на, на начертаването на траекторията е много важна. И това не е въпрос за подценяване. И за това са нужни, а, нужно време. Ако не искаме да разбием економиката и да разтурим реда в обществото. Трябва да внимаваме не само за правилата, а за това как комисията ги прилага. И ако сте убедени в това, разбира се, тогава има място за консенсус. Ох, как бих си помислила, че с 12 минути, страници толкова много ще говорим. И сега, последно, давам думата на още един докладчик Сянка. След това оставащото време за а, изказвания, тъй като тези, които са внесли изменения, имат правото да ги представят. Мигел. Благодаря много. Ще се опитам да не се разпростирам, но ще видим какво ще се получи. Ние внесохме изменения, които а, се иска да се върнат в проекто регламентите на комисията. Тоест, нашата позиция като цяло е много критична. По всички въпроси, които сега обсъждаме днес. И причините за това са същите. Както вече казах, Основната цел на двата регламента по, в един или друг смисъл са да се включи в економическата координация, пакета за нея, а, доста изменения, които е, новия е, договор се опитва да наложи на Европейския съюз и на цялата политика на економическа координация. От друга страна, ясно е, че е, различните е, дебати, които текат ни, ни оставят безучастни. Съгласен съм с Елиза Ферера, докладчика, когато тя казва, че е против член 8 от предложението на комисията. Там се предлага е, регламент на комисията, когато се говори за риска от неизпълнение. Това е една теоретична постройка, която е съвсем неясна. Последното нещо, което искаме е неясност. С други думи, да наказваме държави, които и без това трябва да спазват драконовски изисквания по отношение на економическата координация. Искам да направя и втора бележка по предложението на зелените. Тяхто е предложение 209 се предлага, а, когато се говори до а, неща по същество, мерки за растеж, за заетост и така нататък, тези неща да се анализират и дори да има санкции при неспазване. Аз а, смятам, че това е предложение, което е много интересно, да се принуди Германия да постигне растеж. И в това отношение ще подкрепя. Но бих подкрепил. Но основното като проблем е, че когато говорим за цялата система за економическа координация, всъщност се стига до прилагане на две правила – или само растеж, или пък растеж и стабилност, но нищо не говорим за економическа координация. за координация говорим само когато се налага да затягаме колана. Някак си като шизофреници сме. Тоест, тук се говори сега за санкции, това обаче не решава проблемите на държавите, които вече са затруднено положение. Как ще насърчим Португалия да извършва инвестиции, когато това е в един контекст на рецесия? А при рецесия комисията казва, че не бива да се дават структурни фондове на държави, които не спазват изискванията или целите на а, пакта за стабилност и растеж. Последно. За управлението на държавния а, дълг и идеята за погасителен фонд. А, това е много интересна идея и заслужава задълбочено обсъждане. Реш, е, реално обаче е, съществения проблем а, са условията за този погасителен фонд. Те са драконовски. Предвид на затягането на коланите, обяснете ми, моля ви, през следващите 20 години по какъв начин Гърция, която има 170% държавен дълг от БВП, как ще стигне 70%, като намалява дълга си с една 20 годишно. По какъв начин Гърция ще спази това условие, което е на наложено от либералите и се предполага, че ще бъде съдължително условие, ако изобщо ще има погасителен фонд. Искам да кажа как се изчислява структурния баланс. До сега никой не ми е обяснил каква точно е формулата за изчисляването на структурният а, баланс или излишък. Къде почва и къде свършва економическия цикъл? Тук има голяма питанка. И като нямаме е, математика черно на бяло, за какви политически дебати говорим. Сега ще ви давам думата поименно, като редувам политическите групи. Uh, Благодаря, ма. Накратко. Надявам се. Първо, според мен е важно. Финансовият съвет трябва да има пълна независимост. Това се отнася до всичко, за което говорим. Статистически данни или каквото и да било друго. Защото ако не гарантираме, независимостта ще стане като предния път. А, именно, по-скоро ще раздаваме морални присъди, отколкото ще спазваме правила. А, гъвкавостта има две измерения. Или държавите членки могат да, пред, да решават и прилагат собствената си а, политика, или пък ще имат гъвкавост да, да, да тълкуват а, правилата. Аз не съм за второто, защото именно това се получи при пакта за стабилност. Тълкованията бяха различни и всичко се обесцени. Трябва да сме сигурни, в едно нещо. Трябва да има правила, а не да си а, раздаваме присъди и оценки за политиките. Притесняват ме някои неща в доклада на госпожа Ферейра, защото отново остава място за морални преценки по отношение на економическата политика, на место да се спазват ясни правила. Трябва да се подчертае това много по-силно, защото основният проблем – в Европа. Имам предвид някои от изказванията, прозвучали по-рано днес. Основният проблем в Европа не е че стимулирането е недостатъчно. Защото ако погледнем назад през изминалите 3-4 години и дори цялата история на пакта за стабилност, ще видим, че имаме твърде много дефицити, с които се стимулира економиката. Проблема е, че това не дава резултат а, това се използва като вратичка за, избо... за обикалянето на необходимостта от структурни реш... реформи. Трябва да се засили възможността за растеж. Искам да подчертая още веднъж. Трябва ясни правила и те да се спазват строго. Роберта има думата. Благодаря ви. Аз ще се спра само на две неща. Моите изменения се отнасят до тях. Първо, за демократичната отчетност. Съгласен съм с господин Гозес. Е, предложението на Европейската комисия а, казва, че само Европейската комисия ще решава въпроси, които са твърде важни. И а, има нужда там от засилване на демократичната легитимност. Не виждам и правни основания да се твърди, че легитимната че демократичната легитимност трябва да идва само от съвета. Съвета е добре да извършва наблюдение или надзор. А по член 121, но по член 126 имаме съвместно вземаме не на решение. Няма правни спънки а, за възлагането на по-значима е, роля на Европейския парламент, а, а, не само да дава съгласие. И аз това предлагам. Съгласието може да има а, различен смисъл и форма, в зависимост от процедурата. Но що се отнася до вземането на решението. Удачно и, необходимо е Европейския парламент да изисква да му се отреди роля по тези въпроси. А, второ, за фискалния договор. Имам някои съмнения и от правно естество относно възможността да се говори за фискалния договор – в а, допълнение към а, едно, а, 1466 от а, 97 година. А, става въпрос за два регламента и трябва да се измени а, също и а, 1466 от 97 не става въпрос да се заяждаме за дребни неща. Въпросът никак не е маловажен. Защо е важно да се включат изменения от фискалния договор в пакта за стабилност и растеж? Подходящо е това да се направи, защото не искаме да се създадат две паралелни правила – а, от една страна фискалния договор, от, други, от друга страна а, за инструмента за а, стабилност. Някои от държавите членки неохотно гледат на въпроса и не случайно. Трябва да имаме по-прозрачен начин да се решават тези въпроси. Ние трябва да отстояваме първичността на европейското законодателство в иерархичен порядък, включително предстоящото такова. Така че фискалния договор а, тук не трябва да се забравя, а трябва да се измени основния регламент, а именно 1466 от 1997 година. Това е един по-базисен подход и отговаря на концепцията за структурен баланс. трябва да разглеждаме а, двата, а, двете нива на а, формиране на, на капиталообразуване а, трябва да разглеждаме и другите възможни области, където бюджетната дисциплина трябва да се да върви заедно с мерки на сърчаващи економическия растеж. Благодаря. Много благодаря. Искам да започна с поздравления към докладчика и към двамата докладчици всъщност. Поради факта, че са свършили чудесна работа и че са готови да постигнат компромис с нас. Те са предложили определени решения, защото тези два документа са изключително важни. Те допълват нашата работа по пакета от 6 законодателни мерки. Много важно да работим колкото е възможно по-бързо в тази област. Това е от жизнено важно значение. И като политически фактори, ние трябва да даваме нашите граждани отговорите, от които се нуждаят. Поради тази причина много бързо трябва да намерим решение и да вземем решение по законодателния пакет от две мерки, колкото е възможно по-бързо сега по отношение на измененията, които аз съм внесъл, най-напред този регламент и връзката му с регламент от 6 мерки. Много е важно да сме последователни. Ще ви дам два примера. Първият, що се отнася до економическия диалог. И второ, когато говорим за квалифицираното мнозинство, обратното квалифицирано мнозинство, когато говорим за решение на комисията не трябва да забравяме и междинното решение изплащане на дълга, което е свързано с управлението на дълговете. Това е много важно по определени теми, които са свързани с формирането на решение. когато има резерви, ние не искаме тези резерви да стават достояние на широката общественост, защото по този начин ситуацията се влушава. Не трябва да забравяме и да пренебрегваме факта, че когато има известни съмнения, не е необходимо винаги да се реформират договорите. И съществуват альтернативни начини за справяне с тези е, правила. Понякога имаме ревизиране на договорите. Наистина това се налага. Сега вече работим в отношение на фондовете, на регионалните фондове. Но по отношение на графика, на бюджетния график, мисля, че това е един проблем, който може да би изглежда по-маловажен. Но когато говорим за прилагането на регламента, тук става дума и за демократичната легитимност. Аз съм подал някои изменения по отношение на предаването на бюджетните планове. Благодаря следващият ни оратор. Искам да благодаря на Жан-Пол Гозес за това, че обяви, че ще оттегли частта от изменението към едно А за златното правило във връзка с, с междуправителственото споразумение. В и а, жълтия картон, който вдигна в пленарната зала, се оказва, че не е съвсем неознавателен. Невъзможно е правилата за бюджетен баланс да бъдат пренебрегнати, тъй като това не съответства на член 136 за функционирането на Европейския съюз. И преди ратификацията във всяка държава членка на междуправителствения договор не можем да включим това златно правило в вторичното законодателство. Надявам се колегите от ТНП да отчитат това, тъй като чувам тревожни неща и от своя страна съвнесах някои изменения с Елиза Ферейра, за да бъдат въведени елементи в подкрепа на растежа в нейния доклад, тогава когато обстоятелствата го изискват и накрая аз съм малко скептично настроен към идеята за спасителните облигации по, едно, по една доста проста причина, за да не се стигне до там, че да се навреди на растежа и фискалните постъпления. И накрая идеята за глава 11. И тук съм скептичен, защото много смятат, че това може да доведе до, до, до неблагоприятни последици за лихвените пос, проценти и е, надявам се, че този въпрос ще бъде поставен на дневен ред и държавите членки ще проявят прагматичен подход. Астрид има думата. Съвсем накратко във връзка с някои от измененията, които бях внесла към доклада на Жан-Пол Гозес. Искам да подчертая, че тези изменения се стремят към засилване на правомощите на Европейския парламент при изпълненията на програмата за макроекономически корекции за страните в изпаднали в затруднения. Участието на парламента ще обогати обществения дебат. Това ще бъде полезно тогава, когато общественият дебат стане част от програма за корекции, ще се засили легитимността по отношение на това, което се случва в е, Гърция. Смятам, че в интерес на истината трябва да се каже, че от една страна стотици милиарди е, бяха е, упростени и в друга страна премахването на различни планове за корекции в крайна сметка ще доведа до много страдания за населението. Очевидно, ако решенията за оздравяване и корекции, независимо от това какви са различията между държавите членки, ни, ако не предвидим прозрачност, ще поставим в опасност програмите за оздравяване. Има юридически пречки пред пълното ни участие, но смятам, че консулта... консултирането на парламента въз основа на становище е много полезно, особено когато бъде приложена програма за корекции Условието тук е да можем да предприемем експедитивни и ефикасни действия. Не можем да забавиме процесите на взимане на решение, тъй като депутатите имат нужда от повече време. Ако искаме парламента да може да участва, той трябва да бъде на висотата на изискванията и да работи по експедитивен начин, защото онова, което наблюдаваме по пакета Тупак, съветът е конофино прие е, споразумението в края на февруари, след като и е, Жан-Пол Гозес в встъпителните си думи каза това, но парламентът може да внесе по-бързо своето становище, имайки предвид сериозността на ситуацията, аз не смятам, че би било много продуктивно Такмо обратното, смятам, че някои членове на комисията, особено в ляво, изпитват изкушението да забавят нещата. Аз ги призовавам да не попадат в този капан. Ако непрекъснато забавяме, горчивото лекарство няма да постигнем нищо. Ние имаме нужда от политика на консолидация. За тази цел ние трябва да предприемем интелигентен подход. Тази констатация се споделя от повечето от нас и е, или поне се надявам, е, че е така. Ето защо аз предупрежда, предупреждавам онези, които искат да забавят нещата, е, да не го правят. Антолин има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Измененията, които са внесла към доклада ГОЗЕС, са със следната цел. Да се подобри предложението на комисията, и да се привнесат е, допълнителни решения на някои проблеми, да се предостави материал за докладчиците в сянка по време на техните дискусии. Но, тук говорим за економическо управление в еврозоната и за един економически и паричен съюз между тези страни, които всъщност са изправени пред редица проблеми. И това решаваме в момента. И поради тази причина смятам, че трябва да включим идеята на комисията. Трябва да ни е повече баланс, трябва партньорни. Повече справедливост, повече ефикасност и повече легитимност. Когато говоря за повече баланс, имам предвид следното. Трябва да подсилим надзора над държавите с проблеми, но в същото време трябва да гарантираме, че този повишен надзор е свързан и с подсилено сътрудничество между останалите институции и държави на Европейския съюз. Това именно е духа на ЕСЕ, в крайна сметка. И той трябва да преобладава. Също така се нуждаем от повече справедливост. Ясно е обаче, че трябва да сложим последните штрихи върху тези документи, за да можем да гарантираме, че тези страни ще тръгнат по един устойчив път. Но тази устойчивост трябва да има някаква референтна отправна точка в еврозоната. Тоест, ние трябва да гарантираме, че усилията, които се предприемат, са пропорционални и устойчиви. Това е другата страна на монетата. След това споменах е, ефективността. Мисля, че програмите за корекция трябва да вървят ръка за ръка с е, програмите е, за оздравяване, които са сигурни с економически и финансови мерки. Ето говорим за а, кредитни мерки, за спирането на изтичането на капитал, а, за по-голямо сътрудничество, също така и за постигане на целите на Европейския съюз, както и за справяне с дисбаланса. Тоест, трябва да имаме и втори план с по-различни мерки. След това възниква въпроса за легитимността, за това да има повече легитимност. Ние не трябва да създаваме впечатлението, че кредиторите взимат окончателното решение и те всъщност имат най-огромното въздействие върху живота на гражданите. Ние трябва да изходим по-скоро от една парламентарна и законотворческа обосновка. Разбира се, съветът носи своите отговорности и трябва да се отчита пред нас, но и поради тази причина трябва да участва. Но нашето предложение тук е пределно ясно. Програмите за корекции, вторичните планове трябва да се одобряват въз основа на делегирани актове. Мисля, че това е единственият начин, по който Европейския парламент може да има думата и а, според мен този подход на делегирани актове означава, че ще имаме един пълен обхват и е свързано с пропорционалността и мерките в еврозоната. Благодаря. Следващият оратор. Аз съм много очуден от дискусията, защото ние подобрихме пакет от 6 законодателни мерки с мнозинство през април, така че ние всъщност говорим за тук за допълнителни а, идеи. Сега в същото време виждаме текста предложен от Жан Пол. Това, което той предлага сега, като че ли хвърля известни съмнения госпожа Ферейра поставя под въпрос изострането на механизма за надзор. В същото време говорим за това квалифицирано мнозинство при хвърляне на решенията, когато става дума и за санкции. И чухме редица критики от страна на Ангела Меркел, Никола Саркози, защото се стига до такива ситуации но в крайна сметка е, в парламента понякога се стига до решения противоположни на тези взети от е, тези двама важни правителствени глави. И се питам дали обръщаме всичко с главата надолу, дали обръщаме законодателния пакет 6 мерки с главата надолу. И тук е, виждаме тези изменения между 35 и 38 Разбира се, могат да се внасят и изменения. Съществуват и много предложения, конкретни предложения във връзка с тези регламенти, които обаче изискват промени в договора. Например, в член 152 във връзка с погасителните фондове и така нататък. И госпожа Гола чухме какво казва тя, но в същото време не означава, че трябва да нарушаваме духа на договора. В същото време чухме и гласове за отхвърляне на тези две предложения. Но аз искам да кажа, че тези предложения идват от ноември 2011 година. Финансовия пакт беше, финансовия договор беше гласуван през декември. Т.е. предложенията са по-стари. И ние имаме един двугодишен период, в който трябва да разгледаме и всички становища. Сега, дали трябва да се включат автоматични системи за санкции? да, мога да ви предложи своята обосновка, но ще отнеме прекалено дълго. Има различни предложения за смягчаване на законодателството. Някои хора предлагат да се извадят зъбите, остротата на тези предложения. Тук говорим за съвместна процедура на решения. Редица решения са взети по този начин и предлагам да вземем съвместно решение много бързо и както трябва. И нали, говорим за графика, за времевите измерения. Не е хубаво да отлагаме за есента. Би било напълно погрешно. Вече толкова много сме отлагали и мисля, че това е погрешно решение. Грешно е да не се работи колкото е възможно по-бързо. Работим много бързо по всякакви маловажни, второстепенни а, въпроси, но когато става дума за толкова важни решения, като спасителните фондове и по-късно ратификационния процес по фискалния договор, е, полагаме основите на оздравяването, работата се отлага, защото някои докладчици или докладчици в сянка не са доволни от процедурата. Аз не съм съгласен. Благодаря. Аз ще направя съвсем кратък коментар. Вече чухме от генералния секретар на ОИСР, че по економично да се правят големи стъпки и то възможно най-рано. Мисля, че в глава 11 на продължението на Жан Пол става дума именно за това, за големи, сериозни мерки. Но за да стане това, трябва да има сериозна подготвителна работа. И аз съм обяснила това в предложение за изменение на точка от преамбюла. Ако разгледате това предложение, ще видите как може да включим необходимото ниво на гъвкавост, за да се види как може да се предвиди развитието и как ще реагира пазара. Виждаме и това проциклично действие действия, какви мерки могат да се вземат срещу това движение. Но ще се опитам да дам своята обосновка в друг формат. Съвсем малко време ни остава, ако може съвсем крана кратко да се приключи, но по-скоро трябва да разгледате въпрос, дадените въпроси двустранно. Но, Жан Пол, съвсем набързо. Bon, само за да отговоря на тревогата на господин Вернер, ще направя всичко възможно да бъдем експедитивни и да гласуваме на 24 април, както е предвидено. Благодаря на всички за предложенията, отбеляза ги, записа ги, ще работим по тях. И имаме доста много срещи с докладчите в Сянка и ще, мисля, че ще успеем да свършим добра работа, за да не пострада репутацията на парламента. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на всички за дискусията. Тя беше много важна и с радост ще проведа двустранни е, разговори с всички нези, които имат съмнения. Ще се надявам да разсеем съмненията за смисъла на внесените изменения или за логиката на представените аргументи. Благодаря на всички за желанието за сътрудничество. Мисля, че е много важен духът на преговорите. Знаем, че темите са изключително важни, че въпросите се допълват взаимно. Това допълва нещо, което обсъдихме пред няколко месеца и действително не е лесно да приемаме законодателство от този тип бързо често се натъкваме на противоречия и се опитваме да ги преодолеем. Аз лично ще направя всичко възможно, за да приемем консолидирания текст. Председателката, благодаря. Ние разглеждаме графикът. Гласуването в комисията трябва да бъде на 25 или 26 април. Предупреждавам ви, че става дума за сряда и четвъртък. Ще видим дали можем да гласуваме в сряда, но това предстои да бъде потвърдено. И след това ще се опитаме гласуването в пленарна зала да бъде през юни или през юли. Благодаря на всички за търпението. Пресрочихме времето, но темата е изключително важна. Преминаваме много бързо към доклада на Ани Подимата за обща система данък върху финансовите сделки и разглеждането на измененията. Благодаря, Сара, благодаря на всички, особено на докладчиците в Сянка, които внесоха изменения. Обедена съм, че ще имаме много интересна и конструктивна дискусия. Очаквам дискусията с докладчета в сянка, която ще продължи след тази среща. Миналата година Европейският парламент взе решение за данък върху финансовите транзакции, за да се повишат приходите, за да се коригира недостатъчното облагане на тези сделки и да преодолеем краткосрочния подход. Сега трябва да докажем, че Европейския парламент следва послед... им... има последователен подход и когато твърдим, че европейския, че, когато твърдим, че финансовия сектор трябва да е в услуга на реалния сектор, е време да подплатим с нещо конкретно този довод. Успехът на този данък зависи от начина по който е замислен, така че да няма възможност за избягването му. Той трябва, т.е. той трябва да се прилага към колкото може по-широк кръг финансови продукти, колкото може повече страни към тези транзакции. Мисля, че има достатъчно, е, достатъчен консенсус. Ролята на Европейския парламент в този процес, според мен, е да допълни и усъвършенства предложението на комисията, за да улесни постигането на компромис в съвета. Сега нека да се спра на измененията. Ако изключим измененията, които настояват за отвърляне на предложението, всички останали изменения могат да бъдат класифицирани в 6 групи. Първо изменения, които предлагат альтернативи на данъка върху финансовите транзакции, като ДДС, например, смятам, че тук опираме до изискването за последователност. Смятам, че не бива да допускаме альтернативни инструменти за данъчно облагане. ДДС върху финансовия сектор, според мен, ще отчете сегашните те обстоятелства и ще доведе до избягване на дискусията за данък върху финансовите транзакции. И смятам, че не ние в Европейския парламент трябва да водим подобен дебат. По-нататък освобождаването на пенсионни фондове и други подобни. Нека да се спра на въпроса за пенсионните фондове, тъй като това е изключително важен въпрос – за много колеги. Тези фондове или поне това е намерението на предложението на комисията, нещо, което аз поделям напълно. Пенсионните фондове имат консервативна инвестиционна стратегия. От тях не се очаква да спекулират или натрупват огромни транзакционни разходи. Тази стратегия съответства напълно на целта на пенсионните фондове, именно да се изплаща пенсия след 20-30 години спестяване. Комисията смята, че ефекта на данъка върху финансовите транзакции, върху възвръщаемостта на спестителите ще бъде осезаема след десетичната запетая. В ревизираната оценка на въздействието пенсионен фонд, който отразява 20 годишни спестяване, данъкът има ефект, който е равен на това пенсион, участникът да е инвестирал не 100 евро на месец, а 99, 99,5, т.е. 0,05%. Още нещо, което не бива да забравяме, че първичните пазари и сделките на, с недвижими имоти са освободени. Не влизат в обхвата на а, тази директива, т.е. няма солидни доводи за освобождаване на пенсионните фондове, освен ако не искаме да ги насърчим да, да следват риск, рискова стратегия, което може да има вредно въздействие върху пенсионерите. И аз бих предложила на вашето внимание една идея, а именно да се създаде възможност за възстановяване а именно пенсионните фондове да получават възстановяване стига при положение, че активите им са под определено ниво или пък първите, е, първите постъпления от данъците. Това не е включено в изменението, но си заслужава да бъде обмислено, за да се опитаме да постигнем компромис. И изменения, които предвиждат споразумение. Аз подкрепям измененията, но те трябва да бъдат включени в преамбюла за да се спазят изискванията за засиленото сътрудничество. По-нататък изменения свързани с процента. Мисля, че подходът на сегашното предложение на комисията за минимална хармонизация е подходящ. Това е подход, който в момента се прилага по отношение на ДДС. Той е доказал своята, своята пригодност и смятам, че трябва да се прилага и тук. Що се отнася до нивото на ставката, мисля, че то трябва да бъде ниско в началото, като дадем възможност на експертната група, както беше предложено от двама колеги, Камфен и Гиголд, да им се даде мандат да анализират ситуацията и да предложат изменения на по-късен етап. По отношение на ставката, що се отнася до е, под валутни изделки. Много колеги предлагат и тези изделки да бъдат включени в приложното поле. Не съм против тази идея. Единственото, което не бива да забравяме, е, че правната служба на комисията излезе с отрицателно становище като казва, че това противоречи на принципа свободно движение на капитала. Можем да, може би е, ще бъде добре да поискаме от правната служба да ни представи официално становище, що се отнася до облагаемата сума за деривати. Изменение предложено от Паскал аз мисля, че идеята за коригиране на данъчната основа трябва да бъде същото, както и при косвеното облагане. Идеята е интересна. Заедно с това смятам, че трябва да доразвием идеята, за да сме сигурни, че има достатъчно възможности това да, да, се, да бъде на, приложимо на практика и да не се стига до прекомерни осложнения на етапа на изпълнението. Има и някои други коментара, които бих искала да направя за отделни изменения. Идеята за по-низки ставки за транзакции на прозрачния пазар. Това е включено в изменение, предложено от колегата Карас. Това предложение е в правилната посока. По отношение на принципа на собственост получихме изменения от много колеги. Пити Кайнен, Берес, Клут, и други. Подкрепям тези изменения за принципа за емитиране. Също така емити... принципът на емитиране и на седалището се допълват взаимно и може би ще бъде добре да не се уточнява дали принципът на емитиране или седалището са първостепени, като се отдава на двата еднакво значение, за да имаме възможност да проявим гъвкавост. По отношение на анулираните нареждания от Шаран Болс и Паскал Камфен, приветствам ги по принцип. Не съм сигурна, че този въпрос трябва да се решава с това предложение, тъй като въпросът е решен в други документи, но идеята е добра. Що се отнася до каскадния ефект, изменение 142 на Сирпа Петикайнен, то върви в правилната посока и го приветствам изменение 149 и 50 за регистрацията са също изменения, които одобрявам. Също в 161 и 2 и 3 на Шарон Боус и Оли Шмидт. Мисля, че те са интересни и си заслужава да бъдат обсъдени по общите правила за избягване на укриването на данъци. Съгласна съм тези изменения на госпожа Пити Кайнен, госпожа Болс и господин Смит могат да бъдат обединени в компромисно изменение. Участието на Евростат е нещо, с което съм съгласна. Същото въжи за международното сътрудничество по данъчни въпроси и не на последно място, изменението на господин Гиго от за правилото за борба с злоупотребите. Съгласна съм. И на последно място управление на постъпленията. Искам да повторя, че този въпрос е не е предмет на предложение, това предложение на комисията, заедно с това в нашата комисия и в парламента, не можем да не обръщаме внимание на предложенията на Европейската комисия е, във връзка с собствените средства на Европейския съюз. Както знаем, според предложението на комисията, част от постъпленията от този данък – могат и трябва да влязат в европейския бюджет. Мисля, че този бюджет може и трябва да бъде насърчен, за да развием идеята за собствените средства. Това съответства на общностия подход и има много възможности за компромиси по останалите изменения. Председателката, когато водим кратки дебати, очевидно е, че не можем да не предвидим ограничения за изказването за докладчиците и докладчиците в, седства, в сянка за да можем да приключим на време. Се надявам, че докладчиците в Сянка ще успеят успеят да не надхвърлят 3 минути. Знам, че не е лесно. Сирп, докладчикът говори почти 20 минути. Да, разбирам. Разбирам, че темата е важна, но това означава, че другите няма да имат възможност да се изкажат. Благодаря на първо място на докладчика за изключително професионалния и градивен начин на работа. Ще се спра на два момента, Останалите ще оставя за друга дискусия. Първо за альтернативните методи и отхвърлянето. Да подчертая още веднъж, ще ми се, че важното е структурата, когато говорим за, това, с този данък върху финансовите сделки. И коня и кравата са млекопитаещи, но в селското стопанство не е едно дали искате животно, с което да доите или с което да орете. И кобилата може да се дои, но малко по-трудничко. Та това е за дебата дали да имаме а, данък върху финансовите сделки или гербов налог като негов заместител. Това а, сега за запазването на модела на данъка, мисля, че трябва да се настоява, както и за разширяването на базата, за засилването сътрудничеството, глобалното му прилагане, както се подчертава от решаващо значение. Това трябва ясно да се заяви в доклада, както и засиленото сътрудничество. Аз бих казала по този въпрос, да, трябва да гарантираме и пазим модела за облагане на финансови транзакции и да търсим чрез, може би, засилено сътрудничество, а, възможност а, за прилагането му и другаде и съответно това може да е едно от решенията. След това за облагането на предприятията предприятия за колективни а, инвестиции. Аз съм за това да ползваме различните ресурси, и трябва по този въпрос да има дискусия с, с държавите членки. Ние сме много против а, специалното разделение на този данък за определен, определен а, цел. Това трябва да бъде разглеждано като всеки друг бюджетен противо, а, приходоисточник. Друг, след това, труден въпрос, който трябва да продължим да обсъждаме и аз благодаря на докладчика, че демонстрира градивно отношение, а именно изключването от обхвата специално на пенсионните фондове. Как да намерим начин да разработим този въпрос? За данъчната ставка. Почваме с минимална хармонизация от предложението на комисията. Има интересни предложения. Благодаря за коментарите за ниските ставки като начало и да се види какво може да се подработи от там нататък. Понеже нямам повече време, искам да подчертая само силната стъп позиция за борба срещу заобикалянето и укриването на данъци с максимална степен строгост. И накрая предложението има теже само ако сме единни в доклада и благодаря на докладчика, че работи в тази посока. посока нашето отношение е същото. Благодаря. Благодаря ти, Шаран. Сега искам да кажа като начало, че моята политическа партия в Германия е твърдо против въвеждането на този данък. Аз не съм толкова твърдо против, но не е лошо да го знаете. Партията съвсем ясно заяви пред по-големия коалиционен партньор, че няма да, го, да подкрепи предложението на комисията. Аз подкрепям целите, които поставя комисията, а именно финансовият отрасъл да има своя финансов принос – е, за финансиране на щетите, причинени от финансовата криза. Така стигам до първия въпрос. За какво ще ползваме тези пари? Тук имаме две разнопосочни виждания. Става въпрос просто да се вземат парите, да се закарат в Европейския съюз, а, да се финансира а, мерките срещу изменение на климата и т.н. Аз мисля, че трябва да а, бъдем конкретни и обосновани. На мен, за мен е ясно, че цената на този данък ще се из, от, прехвърли върху крайния потребител, както в ДДС-то. Разбира се, като си купувате хляб, вие плащате ДДС-то, а не пекарната. Затова е много важно да се гарантира равнопоставеност. Това означава, че въвеждайки данъка трябва да сме сигурни, че действа принципа за постоянно местожителство и че не вярваме, а, в такива неща, че някъде в Сингапур и Бразилия ще прилага този данък, ако става компания. Аз надявам да го спазват, но не съм убеден твърдо, че ще стане. Искам също така да съм убеден, че когато става въпрос за високочастотните сделки, защото това е една от целевите сфери на данъка, ще можем да управляваме тук от данни, защото в милисекунда се извършват стотици хиляди сделки и ще трябва да ги облагаме. Не съм сигурен, че ще успеем. Не само на теория, а и на практика. Ако го направим, то тогава е очевидно, че прилагайки данъчното облагане, то трябва да става с еднаква ставка за всички държави членки, които го прилагат, а не едната държава с 0,01, другата 0,05 и другите, както преценят. Трябва да има равнопоставеност. Според мен, целите заслужават подкрепа. На теория поне това ще сработи, но има въпроси и аз настоявам за конкретни отговори. Благодаря. Благодаря. Иво? Thank you, Madam Chair. Well, благодаря, госпожо председател. Искам да спестя малко време, защото съм един от тези, които внесоха изменение, с което се призовава да се отхвърли позицията на Европейската комисия. Така че едва ли мога да допълня нещо повече от това. Разбирам, че на днешното заседание а, имаме за цел да разгледаме измененията, а не а, да дебатираме по принцип за и против а, концепцията. Ние ще сме против, а, ще държим на предложението си и накрая изслушах е, а, госпожа Плодимата и аз а, високо ценя нейния труд. Счух нейните обяснения и именно благодарение на тези обяснения, нашето желание да се отхвърли предложението комисия се, да се засилва още повече. Паскал. Да, по основните моменти, по пенсионните фондове съм съгласен с казаното от Ани Подимата това, което очакваме от инвестиционните фондове е да инвестират, да правят дългосрочни инвестиции, а целта на данъка е да инвестира в краткосрочни инвестиции. Що се отнася до альтернативния данък, дебатът се води непрекъснато. Когато погледнем данните, този альтернативен данък не е предвиден да осигури онези постъпления, които се очаква да донесе данъка върху финансовите транзакции. Интересът, целта на данъкът върху финансовите транзакции е да разграничи онези транзакции, които са чисто спекулативни от онези, които обслужват економиката. Ето защо аз не смятам, че това са взаимно заместими инструмента. За комисията и решението за е, валутната търговия. Казаха ни, че това противоречи на принципа на свободното движение на капитали, но ние бихме искали да се направи едно проучване, или някаква друга обосновка за решението на комисията. Има решение на Европейския съд, който каза, казва обратното. Аз не съм юрист, но искам да чуя основанието на комисията. Очакваме оценката на въздействието върху растежа. Това ни беше обещано неколкократно от комисар, отговарящ за данъчното облагане, бихме искали комисията да свършва колкото може по-бързо. И за да отговоря на два въпроса, повдигнати от Волф Клинц, как да направим така, че принципа на седалището да се прилага и контролира. Всъщност става, тук става дума за прехвърлянето на собствеността. Ако извършите сделките с Сингапур, за да избегнете принципа, това означава, че вие поемате огромен юридически риск, която бан... никоя банка няма да приеме този риск. И последното е свързано с високочастотната търговия повечето от Транзакциите са на пазара, те са регистрирани и никак не е трудно в един момент да се, да се разгледат нарежданията, поръчките и да се види дали са дали е платена данъка върху нарежданията. Тази фискална техника никак не е невъзможна, тъй като всички транзакции са регистрирани и не би трябвало да има сериозен проблем. Мигел Порташ има думата. Да, благодаря ви. Мисля, че докладчика, когато говореше по междуинституционалната среща миналата седмица по финансовите перспективи, каза нещо, което беше точно в десетката. Тя каза, че работата на тази комисия до настоящия момент е насочена към възстановяването на доверието в пазарите. Ние също така се опитваме да възстановим доверието и в, на гражданите на Европа. И в гражданите са важни. И мисля, че това е принципа, който трябва да се прилага към данък, който обсъждаме сега. И така в проекто регламента, предложен от комисията, най-важното е следното – Именно връзката с идеята, че този данък трябва да се налага на национално ниво, но става европейски ресурс, ресурс към европейския бюджет, който ще се използва за политики, за борба с бедността, за климатичните изменения, за създаването на работни места. Казвам това, защото пред себе си имаме нов инструмент, за преразпределение, за преобръщане на капитала в насочването му към труда. На второ място не съм убеден, че това предложение за два данъка, както се предлага от комисията, ще ни помогне да постигнем целите, които комисията е набелязала. Най-вече по отношение на целта инвестиции или пренасочването на инвестициите. Трябва да разгледаме двете предложения в известна дълбочина. Мога да кажа, че по отношение на това дали е 0,1 или 0,2, то говорим за много нисък е, данък. И сега тук вече мога да кажа, че Мога да изразя известно съгласие по отношение на принципа за седалището на компаниите. За това, когато се плаща гербов налог и когато се продават акции. Тук съм съгласен. Съгласен съм и с аргументите на докладчика за пенсионните фондове. Мисля, че този регламент трябва да бъде проектиран така, че да накара хората да бъдат по- консервативни, а не да поощрява рисковото поведение по отношение на пенсионните инвестиции. Благодаря ви. Така ми минаха трите минути. Благодаря ви. Сега минаваме към другите оратори. Аз Астрид има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Въобще не съм убедена за ДФС както казах, и съм внесла редица изменения, които изключват инвестиционните фондове от приложното поле, пенсионните фондове, освен това. Това отговаря на критериите в съществуващите директиви. Съжалявам, че докладчика не пожела да приемете моите изменения. Те просто съдържаха някои разумни мерки, тъй като тук се прилагат. Това има е отражение върху инструментите за спестявания, които се използват от огромен брой граждани. И поради тази причина не мога да кажа, че е логично, когато се опитваме да обзаптим рисковото поведение, да облагаме с данъци хората за нерисково финансово поведение. Те спестяват от дълго време, за да могат да имат социална сигурност, внасят в пенсионен фонд. Аз просто не смятам, че това е логично и, и приемливо. Също така не е приемливо да се наказват инвестиционните фондове, които по самото си естество трябва да продължат да разширяват своят портфейл, своя и да бъдат устойчиви устойчиви, жизнеспособни. Просто не смятам, че е логично. Може да се стигне до каскаден ефект, който да се отрази върху пенсионните фондове, и те ще претърпят големи вреди в сравнение с класическите финансови инструменти, които търпят данъци за покупко-продажби. Мисля, че по този начин ще се преструктурира огромна част от инвестиционния сектор в Европа. Дори да се наложат ставки от 0,01%. По този начин ще накажем и инвеститорите, особено когато компаниите продават или купуват акции и други инвестиционни инструменти. А също така докладчика показа на проучване, в което се казва, че ако се инвестират 100 евро, след 40 години в крайна сметка ще имаме намаление върху крайната сума за 14 000 евро, ако се наложи този данък. По тази причина е важно да не се налага този данък върху пенсионни фондове и частни инвестиционни фондове. Това поне не е логично. Ако се въведе този данък ДФС, бих казала, че минимума е да се въведат мерки, които да не са вредни и наказателни по този начин за частните инвеститори, които правят консервативни инвестиции. Сега, госпожо председател, имаме си докладчик, имаме хора, които я подкрепят, нейните колеги, но мисля, че нейната работа няма много връзка с това, което става в съвета. Особено ако а, чувам какво казва господин Шойбер, той крайна сметка Шойбле, който води преговорите в комисията. Имаме е, комисара, който отговаря за бюджета. Той се опитва да продаде тази идея на националните правителства. Показва какви ще са ползите за тях. Но мисля, че трябва да следим по доко какво става в съвета и съвета няма да одобри просто този данък. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Аз нямам същия проблем като господин Кунт. Имам по-скоро проблемите, които са проблеми за моята политическа партия. Но ако разгледаме отхвърлянето в самото, самото, самото начало на измененията, ще видите, че някои от нас искат определен вид данъчно облагане за този сектор – Тоест, ние отхвърляме предложението, защото смятаме, че то е контрапродуктивно. И ще бъде интересно от стратегическа гледна точка да проведем дискусия, за да видим какво ще стане, ако всъщност тази система се отхвърли. В противен случай, мисля, че ще загубим и няма да можем да имаме думата и да определяме това, което ще стане за в бъдеще. Искам да се обърна и към докладчика, и към председателя на нашата комисия, защото трябва да гласуваме в края на април, на 26 април. Мъдро ли е това? Дали да не поизчакаме малко? Защото се опитваме да водим паралелни преговори с съвета. Дали да не изчакаме? защото знаем, че, например, този петък в Копенхаген си мисля, че ще има някои промени. А, така че искам да попитам докладчика дали нямате някаква резервна позиция, така свързана с определено изчакване. Иначе няма да повтарям аргументите, които бяха приведени. Както казах, не съм против облагането с данъци, но съм против данъците, които могат да се окажат контрапродуктивни поради тази причина смятам, че трябва да проведем дискусия и тук това е въпрос за господин Клинс за това, кои могат да... Колко трябва да могат да са участниците, нали? колко малко на брой могат да бъдат еврозоната, кой. И всъщност никой до сега не е отговорил на този въпрос. Благодаря. Благодаря ви. Искахте ли думата? Да, съвсем накратко, госпожо председател. Нямаше да взимам думата, но чух всичките тези приказки за това как пенсионните фондове не трябва да се включват. Извинявайте, мисля, че докладчика трябва да слуша това. Ани? Мисля, че това е много важен въпрос тук. За някой, който управля... като мен, който е управлявал фондовете, искам да ви кажа, че колкото по-консервативен е фонда, колкото по-консервативен е инвестиция, инвеститора, толкова по-ясно определена позиция трябва да имате. Всеки ден се сбъдват хиляди милиони финансови сделки и всъщност изключването им от бъдещото данъчно облагане ще помогне консервативния портфел да остане консервативен. Ако инвеститорът иска да стане по-рисков, в крайна сметка това ще натовари крайния пенсионен фонд неимоверно. И в Германия видяхме едно такова натоварване на крайните пенсионни фондове. също така виждаме в Холандия и в Швеция почти 20% въздействие върху спестявания от 20 години. И компаниите трябва да плащат този а, данък, за да могат да хеджират своя риск. И тук говорим за а, 27 пъти плащане на данъка, защото имаме множество сделки, които се осъществяват. Колкото по-консервативен е инвестиционния портфел, толкова повече ще се плаща. И ви моля да разберете какво е ситуацията при динамичното хеджиране в финансовия свят днес. Благодаря. Okay. Um, but I was going to make the same point as Аз щях да кажа същото като Кей. В много случаи има правила, които изискват защита или хеджиране на инвестициите. Така че това има отношение към Solvency 2. Ако не искат искате да освобождавате пенсионните фондове, може би трябва да се обмисли възможността за освобождаване на самото хеджиране. Това и направихме при Емир. Ние отчетахме легитимните потребности от хеджиране и аз бих предоставила освобождаване за тях и тук по този начин се засяга растежа и дългосрочните инвестиции. И ако не искаме общо освобождаване, може би трябва да обмислим конкретно освобождаване, за да се реши този проблем. Не става дума за спекулиране. Често законодателството и нормативните актове го изискват. Аз не съм сигурна, че Генерална дирекция данъчно облагане е наясно с това. Альтернативата е в, а, ние да престанем, ние да не изискваме хеджиране. Аз лично нямам нищо а, против, но ще ужасим много хора ако изведнъж премахнем регулаторното изискване за хеджирането. Още нещо, което мен ме притеснява, е съвместната е, солидарността по-отделно и общо. Не смятам, че всички трябва да бъдат общо солидарно за, да, да бъдат общо солидарни за определена фирма, която не е платила своята част от данъка. Според мен не е разумно определени фирми, които са в по- неблагоприятно положение да понасят последиците от некоректното поведение на други. И това е смисълът на някои от измененията. Ако друг няма желание да се изкаже, Ани има думата за няколко минути. Само две минути. Искам да благодаря на всички за коментарите. Повечето от докладчиците в сянка вече не са в залата, май само останах. Та, както казах в уводната си реч, ние работим по някои компромисни изменения относно, например, ролята на Европейския съюз за постигане на глобална спогодба за идеята за използване на приходите. Що се отнася до въпроса, който в голямата си част бе в сърцевината на нашите дебати относно предложенията да се освободят от данъка пенсионните фондове и предприятията за колективно инвестиране. Аз смятам, че това беше добре обяснено в моя проект доклад. Разглеждат се различните конкретни сценарии, взети от разгледаните в, в, в оценката на въздействието случаи и съм ги разгледала от една свежа гледна точка. И накрая, има някои а, моменти, които бъдат притеснения, защото въпроса за а, изключването на пенсионните фондове от а, обхвата на тази директива са от колеги, които са изобщо против въвеждането на данък в финансовите сделки и а, е, ме питат все дали пенсионните фондове няма да бъдат изключени. М нека да преосмислят първоначалния си подход. им свършвам. А, що се отнася до чувствителността на постъпленията на от пенсиите, никой не поставя под въпрос колко чувствителен и деликатен е този въпрос за пенсионерите. Благодаря. Вие поставихте въпроси и като човек, който пише за изключенията, ще ви кажа а, какво ми казват хората. Или престанете, или го накарате да работи в практиката. И това е моето намерение. Смятам, че ако ще имаме изобщо данък върху финансовите сделки, сделки както смятат мнозинството от депутатите тук, трябва да предприеме мерки, които да смекчават отрицателните му последици върху отделния гражданин. За сега 25 април а, искаме да е гласуването. Ще се обсъжда през уикенда на неформалния екофин, така че може да излезе някоя друга новина от съвета след заседанието му. Но предполагам, че ако не каже нещо друго а, докладчика, тя все още иска това да е срока 25 април. Да, а, Шаран, това не е процедура по съвместно вземане на решението, откъдето и да го погледнеш. Така че не виждам смисъл да се отлага, за да се движим паралелно с разискванията в съвета. Напротив, смятам, че доста полезно ще бъде да може да се изкажем, да изразим мнението си като институция своевременно и по-рано. Благодаря. Това означава, че си поставяме за цел а, пленарно май или юни, в зависимост от а, това как ще се движи графика по други въпроси. Благодаря ви много. До утре. Okay, 9 o'clock tomorrow morning. And also, and also yes, and coordinators as well.